Добър ден, дами и господа. Ще започнем заседанието сега. Уважаеми участници, за мен е удоволствие да ви приветствам на общественото изслушване по темата законодателство в областта на интелектуалната собственост, директивата за биологичните изобретения, актуални проблеми и бъдещи тенденции. Комисията по правни въпроси организира това изслушване заедно с Комисията по земеделие, развитие на селските е, райони. Комисията прие известие, изясняващо определени членове от директива 9844 относно защитата на биотехнологичните изобретения на 3 ноември тази година. Различни държави членки на Европейския съюз, заинтересовани страни, Европейския парламент е, неколкократно изразиха тревоги относно възможността да се е, отпусне патентна закрила за продукти, които които са резултат от биологични по своето същество процеси. След а, скорошно а, определение на разширените апелативни състави към Европейската патентна служба по този въпрос. Това изслушване ще използва възможността за раз... обсъждане на основните елементи от, от а, известието на комисията, както и да се проучи а, първоначалната реакция на Европейската патентна служба, комисиите Юри и Агри по отношение на на бъдещата директива за биотехнологичните изобретения. Сега приветствам колегата Чеслав Шикевски от председателя на комисията Агри, за да направи някои встъпителни забележки по това изслушване, преди да пристъпим към кратката презентация на известието на комисията. Имаш думата. Много ви благодаря. Искам да изразя благодарност и да ви приветствам на настоящото изслушване. Добре дошли на гостите и специалистите днес. Надявам се презентациите ви да ни позволят да разберем по-добре този особено сложен въпрос. Селекционирането на растения животни е въпрос, който е много важен за земеделските стопани. И това, което искаме е да разгледаме от самото начало. В момента сме направили доста големи а, крачки напред в а, отглеждането, селекционирането. Разбира се, искаме да включим храните, новите технологии в тази сфера донесоха много промени със себе си и очевидно доведоха до развитие в селското стопанство и в други сфери други отрасли от економиката. През 2012 година Европейският парламент а, съобщи становището си относно Европейската патентна конвенция и директивата за биотехнологичните изобретения, като бе отправен и въпрос към комисията, а именно дискусията за патентоспособността на растителни сортове и животински видове. Това е свързано с селекционирането на хибриди Европейската регулаторна рамка трябва да бъде ясно определена и изключенията трябва да останат непокътнати. В тази сфера има доста въпроси за фермерите, селските стопани и селекционерите на растителни сортове и се надяваме, че сега комисията ще разясни становището си по директива 98. 44 на Европейската общност. В това изслушване се надяваме да успеем да разберем по-добре страховете на земеделските стопани и а, стискам палци за успех на това изслушване, тъй като въпросът е много важен и трябва да го разгледаме по прозрачен начин. Благодаря ви. Сега продължаваме с гостите. Искам да поканя доктор Жан-Люк Гал, отговорник по правните политически въпроси към отдела за интелектуална собственост борба с фалшификатите в Генерална дирекция Растеж, за да ни даде разяснение по известието от 3 ноември 2016 година. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Господин председател, членове на Европейския парламент, дами и господа, за мен е огромно удоволствие от страна на комисията да представя известието на Европейската комисия, прието наскоро, даже този месец, на 3 ноември. Директива 9844 за правната защита на биологичните изобретения е една дълга история, когато вземем предвид, че първите обсъждания започнаха през 1995 година, а окончателното приемане бе през 1998 година. Трябва да се припомни, че Основният фокус по това време не беше конкретно въпросът, който разглеждаме днес, а по-скоро се занимаваше с разграничението между конвенционалните или традиционните а, ресурси а, и растителни видове спрямо генетично модифицираните организми. Онова, което директивата а, казва по отношение на а, биологичните по същността си процеси съдържа в член 4, параграф 1 по точка Б, а, че те не се считат за патентно способни. Също така се прави позоваване към решението от 2010 година на разширения апелативен състав за домати и броколи 1. И е, имаше заключение от страна на разширения апелативен състав, че не може да се предостави патент за подобни процеси. Това не беше края на историята, тъй като в Европейската патентна служба постъпи нова заявка, където се казваше, че не самия процес, а продукта, който се получава от тези биологични по същността си процеси, които са обект на патентоване. През 2015 година имаше ново решение на разширения апелативен състав тъй наречените броколи и домати 2, като заключението бе, че може да се даде патент за продукти, получени в резултат от биологични по същността си процеси, като в решението се подчертава също, че това касае и случаите касае случаите, които се получават посредством биологични по същността си процеси. Това решение доведе до дискусии в Европейския парламент и може да видите на този слайд, че комисията Агри е обсъждала въпроса два пъти. Аз споменах само едно заседание, но мисля, че имаше две посветени на тази тема. Разбира се, имаше и резолюция, прията през декември 2015 година по този конкретен въпрос. Неодавна работната група по интелектуална собственост и реформа на интелектуалната собственост обсъди в подробности този въпрос. Да се върна към резолюцията. Комисията бе помолена да изясни въпроса, свързан с член 4 и членове 12 параграф 3, член 13 параграф 3 по една и съща тема, а именно евентуалното забраняване на патентоспособността на продукти, получени от биологични по същността си процеси. И а, това искане бе отправено към комисията. На този слайд виждате, че Нидерландското председателство пое досието и организира симпозиум по този въпрос. Основното заключение от този симпозиум беше пакетно решение, ясна молба към комисията да предостави известие по този въпрос, но също така участниците се съгласиха, че трябва да се предприемат мерки за прозрачност, а именно кой патент би могъл да се, даде и с какви, да се даде и как, с какви права по отношение на растителните сортове ще въжи той. Въпроса за достъпността също беше повдигнат. На, например, по какъв начин компаниите или физическите лица могат да имат достъп до биологичен материал, ако той е защитен с патент и да разработят нови патентни права или нови биотехнологични изобретения. И най-накрая въпроса за сътрудничеството. Бе договорено, че е необходимо да се засили сътрудничеството между Европейската патентна служба от една страна и службата на общността за сортовете растения от друга страна, за да се уверят, че говорят на един и същ език, когато оценяват предимствата и достоинствата на подобни изобретения. На равнище съвет също беше обсъдена темата на съвета по земеделие и рибарство, където въпросът се обсъди между самите членове на съвета, но също и в рамките на съвета по конкурентно способност през феврари тази година. Можем да подчертаем, че а, общността на селекционерите също изрази доста тревоги. По-голямата част от представители на тази общност изпитват известни опасения. Именно поради това на 3 ноември комисията излезе с известие. Това, което трябва да се има предвид, че а, това известие няма правно обвързваща сила, т.е. изразява единствено становището на а, комисията по отношение на намерението на законодателен на Съюза, именно съвет Европейския парламент по този въпрос. Тази позиция не накърнява евентуалното окончателно решение на Европейския съд, ако пред него постъпи дело в тази сфера. Известието на комисията обхваща три аспекта. Това са трите въпроса, които вече споменах. Патентоспособността за продукти, получени от биологични по същността си процеси. И има още два проблема, които са свързани с принудителното насрещно лицензиране и достъпа до биологичен материал. Това означава, че в известието не са обхванати въпроси, които не са били поискани от комисията, именно нови техники за селекция. Между другото, би било много трудно за комисията да тълкува намерението на законодателя по техники и приеми, които са изобретени съвсем неотдавна също не се разглежда и ограниченото освобождаване на селекционерите, тъй като този въпрос не се разглежда в директива 9844. Първият въпрос за патентоспособността на продукти, получени от биологични по същността си процеси, работата на комисията до голяма степен се състои в преглед на подготвителната работа по директивата и Първоначално разгледахме член 4 от предложението на комисията, който е според мен много ясен. Ако го прочетете от екрана, ще разберете много бързо, че продукти или растения, които са получени от биологични по същността си процеси, не са патентоспособни, т.е. не подлежат на защита с патент. Това беше част от първоначалното предложение на комисията. Какво се случи по време на обсъжданията? Европейския парламент реши да заличи този член, което обаче не означава, че заличаването означава, че Европейския парламент има нещо против този подход. Точно обратното, ако погледнете доклада, изготвен от господин Ротлай, докладчика по тази тема, се споменава ясно, че намерението на Европейския парламент не е да се дадат патенти на продукти от биологични процеси, тъй като става въпрос за кръстосване и селекция и няма нови техники в тези процеси. В доклада ясно се споменава, че този процес не бива да бъде обхванат от патент, но също и продуктите не бива да бъдат обхванати от патент. Това е и ясно от доклада на господин Ротлей, а именно, че парламента също не е имал намерение да тръгва в тази посока. След това комисията прие повечето изменения, внесени от Европейския парламент, особено по растенията. Съвета също прие тези изменения, което доведе до приемането на нов член, прият от Европейския парламент и съвета, който вместо да обхваща единствено растенията и животните, се позовава единствено на биологичния материал. В този член 3, особено с оглед на подготвителната работа, в него се казва, че има две възможности за получаване на патент, когато биологичният материал е изолиран от естествената си среда, но това дали е така, когато говорим за продукти от биологични по същността си процеси, отговорът е не, защото продуктът е резултат от процеса. И втората опция е, когато продукта се получи чрез технически процес. Можем ли да счетем биологичния процес е технически процес? Отговорът е не. Това е биологичен, а не технически процес. И ясно е, че заключението според този член не можете да получите патент за продукт, получен от биологични по същността си процеси. Това е първото заключение, което е формулирано в известието. ако погледнете самия документ, заключението се намира на страница 7, където комисията казва, че намерението на законодателя ясно е да се изключи патентоспособността на продуктите. И понеже сега говорим за растенията, трябва да кажем, че същата логика се прилага и за животните. Не може да се получи патент по животно, което е продукт на биологичен по същността си продукт. Другите две заключения, поради липсата и на време, понеже не е и основният обект на разглеждането след, този следобят, трябва да посочим, че в известието комисията застъпва мнението, че члена, свързан с принудителното насрещно лицензиране, не е достатъчно ясен и заслужава да се помисли малко повече по този въпрос. И третият въпрос е свързан с достъпа до биологичен материал и до пробата или екземпляра от съответния организъм от страна на заинтересовано лице, което иска достъп до материала. Заключението на комисията е, че формировка на директивата е достатъчно ясна и не е необходимо да се внася допълнителни изменения. Така че известието на комисията вече е на разположение. Какви са възможните следващи стъпки? парламента мисля, че е ясно. Първата следваща стъпка е провеждането на настоящото изслушване. Благодаря ви, че организирахте изслушването по известието и вероятно ще има а, дискусии в отделните парламентарни комисии, но сега въпросът е във ваши ръце, как да протекат по-нататък дискусиите по известието на комисията. На равнище съвет считам, че е важно да се посочи, че вчера имаше известно обсъждане в съвета по конкурентоспособност и съвета отбеляза съществуването на известието. Някои делегации се намесиха в подкрепа на известието, конкретно Астрия и Нидерландия, и приеха заключенията посочени в известието. Работната група по интелектуална собственост на 6 декември ще има заседание и ще обсъди нашето известие, като евентуално на следващия съвет по земеделие и рибарство ще се разгледа въпросът. Този съвет ще се проведе в средата на следващия месец и разбирам точно преди настоящото изслушване, че тази точка ще влезе в секцията разни. Също така очакваме въпроса да се разгледа от съвета по конкурентоспособност следващия февруари. И няколко последни думи. Важно е да се обсъжда това известие в рамките на Европейския съюз, но а, има известни дискусии в Европейската патентна организация. Мисля, че това е добър преход към следващия оратор, госпожа Фрелингер. Искам да ви уведомя, че обсъжданията се състояха миналата седмица в Комисията по патентно право, където бе представено известието на комисията и се надяваме, очакваме следващата година Европейската патентна организация да продължи обсъжданията, но госпожа Фрьолингер ще има възможност да ви обясни всички тези аспекти. Благодаря ви много за вниманието. И аз ви благодаря, доктор Гал. Сега искам да поканя госпожа Маргарет Фролингер, директор по патентно право в Европейската патентна служба. Заповядайте, имате думата. Имате 10 минути. Uh, Благодаря, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа депутати на двете комисии. Помолиха ме да ви запозная с нормативната уредба, която регламентира дейността на Европейската патентна служба по разглеждането на заявления за патенти и издаването на патенти. Преди това обаче бих искал да подчертая, че Европейското патентно ведомство е техническо, експертно. Ведомство ние нямаме е, каквото и да било политическо призвание. Задачата ни е да прилагаме правото, закона такъв какъвто е. Известието обаче се оказва толкова важно, че ние започнахме разговори с договарящите страни, повечето от тях са държави членки на Европейския съюз, и сме готови да приемем действия по известието в случай, че договарящите държави, отново подчертавам, повечето от тях са държави членки, пожелаят. Нормативната уредба, която регламентира патентоването на изобретения от е, биотехнологиите, е, се регламентира преди всичко от Европейската конвенция – за патентите. Тя се тълкува от нашите апелативни състави, които са независими. И, както твърдят някои национални съдии, например от Великобритания, нашите апелативни състави са почти съдилища, макар и да не се наричат така. Е, ние, значи патентната служба, не можем да влияем върху практиката на тези апелативни състави. След това, разбира се, трябва да посочим директивата, която е включена в рамките на Европейската патентна конвенция и след това стигаме и до националното законодателство, тъй като европейските патенти могат да бъдат не само охранявани, а и атакувани пред националните съдилища. Директивата е транспонирана през 99-та година чрез регламенти на Европейския съюз от 1999 година. Това е направено, за да се избегне изменение и допълнение на конвенцията, което би било един твърде тромав продължителен процес. Ето защо ние приехме да действаме по този начин, чрез регламенти за приложение. И значи транспонирането е, така да се каже, едно към едно. Всеки член от директивата за биотехнологичните изобретения е отразен в регламента за приложение. И този регламент, важно е да подчертаем, е и инструмент за допълнително тълкуване на нормите на Европейската патентна конвенция. И макар и Европейското патентно ведомство да е извън правопорядъка на Европейския съюз, обичайно нашата служба, а и апелативните ни състави да ползват тълкователната практика на Съда на Европейския съюз. Може би сте чували за знаменитото дело, свързано с стволови клетки. В резултат от решението на Европейския съд ние приспособихме своята практика на патентното ведомство и на апелативните състави. Сега, каква е сегашната практика? практиката по отношение на растителните видове. Има едно изключение. Сортовете растения сами по себе си не са патентоспособни. Те могат да се ползват с защита, но не и чрез патент. Освен това, съществените биологични процеси за развъждане на растения са изрично изключени, както от конвенцията, така и от директивата – и следователно не се дават патенти за такива технологични процеси в растениевътството. Значи, въпросът е важен, въпросът е спорен, обаче е изяснен от а, известието на комисията, а именно дали продуктите, които проистичат от по същество биологични процеси на развъждане, дали тези продукти са патентоспособни способни и тези патенти е, са предмет на знаменито едно решение на нашите епалативни състави по два случая. Единия за домати, другия за броколи. Е, тези случаи се споменават и от Европейската комисия. В този случай нашите апелативни състави са установили, че макар и процесът да е непатентоспособен, продуктът или растението, което е резултат от този процес, е патентоспособно. Това са някои строго експертни разяснения тук, които ще прескоча, тъй като ме помолиха все пак да бъда кратка, а, за да имаме повече време за разговор. И след двете решения на нашите апелативни състави, съответно за доматите и за броколите, започнахме разговор с договарящите държави в Комитета по патентно право и поискахме становището на държавите по тази най-нова апелативна практика. И Заключенията на председателя на Комитета по патентно право след проведените разговори през месец май тази година могат да бъдат обобщени, както се вижда на екрана. Положението в договарящите страни може да се обобщи в три категории. Първа категория или първа група договарящи държави, в които Националното законодателство и практика съответства изцяло на практиката на нашия апелативен състав. Има обаче втора една група, и немаловажна група държави е, по конвенцията, чието национално законодателство се различава от е, тълкуването на нашия апелативен състав и тези държави изразиха силното си безпокойство от тази най-нова практика на апелативния ни състав. И на трето място, държави, в които положението не е съвсем ясно. Впоследствие продължихме разговора с държавите членки на 21 ноември тази година. След поступилото известие от Европейската комисия, което бе представено днес и тук, Резултатът от тези последни разговори също беше много интересен. Значителен брой договарящи държави категорично са за, подкрепят известието на комисията. Измежду тях е тези, които са за тълкуването на комисията, един немалък брой се изказват за изменение и допълнение на уредбата по Европейската патентна конвенция и съответно за приспособяване и изменение на регламентите за приложение, така че те да бъдат приведени в съответствие с тълкуването, което дава Европейската комисия. И съвсем малко са, оказва се, делегациите, които настояват е, решението да се отложи, смятайки, че сега то би било преждевременно, докато не излезе решение на Европейския съд и ако то потвърждава известието на комисията, то тогава и само тогава следва да се пристъпи към изменение на Европейската конвенция. Възоснова на, на този първи разговор, посветен на известието на комисията, ние, ние ще продължим работата с държавите членки. Ще им представим работен документ, който ще представя различните варианти на по-нататъчно действие. Един от тези варианти ще бъде наистина изменение и допълнение на действащата уредба, чрез изменение и допълнение на правилата или регламента за приложение. И отново подчертавам, наша работа е да прилагаме ние не сме политически орган, не сме законодателен орган, можем единствено да направим предложение. Решението остава в ръцете на договарящите държави. Междувременно, но светлината на известието на комисията, ние решихме да спрем всички производства, в които решението зависи изцяло от въпроса за патентоспособността на растенията или животните, добити по същество биологичен път, Тоест, изчакваме изхода от разговорите с държавите членки за или против променени промяна на уредбата. Опитваме се, виждате, да приведем практиката си в съответствие с известието на комисията. Е, въпросът тук за сортовете също може да го прескочим и с това не ми остава друго, освен да ви благодаря за вниманието. Благодаря, госпожа Фрюлингер, за вашето експозе. Сега имаме възможност, госпожи и господа, да обменим мнения, може да задавате въпроси, да се възползваме от присъствието на нашите гости. Госпожа Хайбаше първа. Благодаря, госпожо председател. Извинявам се, аз след, след малко трябва да напусна заседанието, но бих искала да коментирам нещо, което тук не се чу, според мен. Е някакъв категоричен коментар или становище е, за гарантиране достъпа на нашите земеделски стопани до посевен материал. В никакъв случай не трябва да се посяга, посяга на правото на земеделските стопани да, да търгуват с семена, да, да, да обменят семена. Комисията, както изглежда, желая да се откаже лека по лека а, от а, системата за обмен на, на семена. Но не бива да забравяме, че целият ни разговор тук би бил невъзможен, ако през последните хиляди години земеделските стопани не, не, не, не се бяха погрижили да създадат видовото, сортовото многообразие, което в момента е предмет на всичките ни прения. И, е, значи, правото на земеделския стопанин да развъжда, да, да, да селектира, трябва да бъде опазено. Не можем да оставим нещата просто в ръцете на големите концерни, които така или иначе вече разполагат с 70 до 90% от посевния материал. Е, трябва да се погрижим за бъдещето. Да не говорим, че става дума за биологичното многообразие. Ето, Дикси, както казах, сега ще трябва да ви напусна. Благодаря ви Следващият е господин Хутема. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията, на Европейската патентна служба за е, интересните, ясни изложения. Имам въпрос към патентното ведомство. вие набелязахте по-нататъчните действия. Казвате, че има все пак държави членки, които са за изменение на регламента за приложение. Искрено се надявам тяхното становище да вземе превес. Европейският парламент с категорично мнозинство прие резолюция в този смисъл. Обаче въпросът, който следва е такъв. Ако измените правилника, това достатъчно ли ще бъде? Няма ли така някакси през задната вратичка да се допусне патентоване, което е недопустимо. И, и ако вземем 8 и 9 параграф, казва оратора на, на биотехнологичната директива. Това е въпрос към Европейската комисия. По тези норми не е ли възможно все така да се патентоват а, произведения а, на, от а, по същество биологични процеси? Вече. И също така въпрос към Европейската комисия. Е, комисията ще излезе ли с е, доклад е, по шести член буква С латинско от същата директива за досегашната практика по прилагането й? Според мен е крайно време. Благодаря. Господин Агнио има думата. Благодаря. Мисля, че се попросветих резултат от изложенията на нашите гости. Към първия наш докладчик аз имам такъв въпрос. Изглежда, че има три различни подхода към новите биологични генетични технологии. Първото отношение е всичко да се събере на куп с генетично модифицираните и да се постави под забрана. Зелените, ако ги слушаш, те това искат. Втория подход е да се разграничават двете неща. Генетичната модификация е едно, Новите генетични или биологични технологии са друго. Което, както изглежда, се основава на аргумента, че при новите подходи същият резултат може да бъде постигнат по естествен път, такъв какъвто се постига е, и чрез генетично модифициране, но, но тъкмо поради това генетичната модификация трябва да се държи на страна. И на трето място всичко, каквото и да е то, е развъждане на растения, в това число боравенето с семена, и трябва да се подчини на една и съща уредба. Да се питам какво е мнението на комисията. На вниманието на втория ни докладчик. А, дали правилно съм разбрал? А, примерно, а, сорт от твърда пшеница не може да се защити, но правата на съответните производители са защитими и съответно всякакви производни на този сорт също са защитими. Прав ли съм или не? Да, ще ви дам възможност да отговорите, но поне повече от две минути, моля. Благодаря, госпожа председател. В отговор на на въпросите зададени на комисията. Ще се опитам да, да отговоря изчерпателно. На въпроса, възможно ли би било да се позовем на 8 и 9 член от директивата, за да получим на практика същия резултат? Отговорът е категоричен и той е отрицателен, тъй като въпросната част от директивата е за приложното поле на защитата и не се отнася за патентоспособността, което е първа глава от директивата и не можем по текстове от втора глава от директивата, някакси по, по втория начин, да даваме патентна защита на такива продукти. Сега по 16C доклада, за който споменахте, доклада, който комисията трябва да състави, аз разбира се ще сведа до знанието на, на нашите служби това, което сте казал, но парламентът и съветът следва да изявят волята си комисията да направи преглед, да излезе с такъв доклад. И по въпроса за новите развъдни техники и технологии, той може да бъде разгледан в такъв доклад, наистина, ако парламентът и съветът го поискат. А въпросът е крайно щекотлив, както, както посочи господин Агнио. и може, може да бъде предмет на, нарочен на нарочен доклад на комисията, като се има предвид, разбира се, че комисията в такъв свой доклад не би предрешила окончателното становище на законодателя да третира едно или друго като генетично модифициран организъм или не. Работата на комисията ще бъде просто да се произнесе по патентоспособността на един или друг процес, ние няма да се възползваме е, от този доклад като претекст да се произнасяме по характеристиката, съществената характеристика на един или друг продукт. В отговор на ораторката, която вече не е тук, е, за правата на, на земеделските стопани, обръща ми внимание задочно на член 11 от директивата, в който са уредени правата на земеделските стопани да ползват е, семената, които са произвели сами. Има гаранции в е, защита на, на растениевъдите, е, които се съдържат самата директива. С това мисля отговарях, отговарям на всички зададени ми въпроси. Ще предам думата на госпожа Фрелинга. Е, да, значи аз трябва да отговоря на, на някои въпроси, но, но представители на комисията вече отговори на, на някои от тях. Но аз ще потвърдя, дори да, дори чрез изменение на правилника за приложение бихме изключили патентоспособността на продукти, които са резултат от по същество биологични продукти, това би било достатъчно. Дали е, по втория начин, така да се каже, не биха били давани патенти. И мога само да повторя дадения вече отговор. Директивата е систематизирана така, че ако патентоспособността се регламентира в първата и глава, то втората глава, от която е посоченият от вас текст, именно 8 и 9 член, няма за предмет патентоспособността, а приложимостта или приложното поле на защитата. Нещо съвсем друго. Освен това, до сегашната практика на патентната служба е такава да, да, да, да излиза с категорични насоки на вниманието на нашите проверяващи. Ако в бъдеще се измени уредбата за приложение, ние във всеки случай ще уредим изрично е, непатентоспособността на такива продукти, проистичащи от биологични процеси. Ние не бихме искали да допуснем за обикаляне на забраната, на непатентоспособността. Това, прочим, е, е, не би било в интереси на заявителите, а просто би породило правна несигурност тъй като един такъв патент веднъж даден би могъл да бъде атакуван в, е, в национално съдилище и прочие. Е, що се отнася до трудното разграничаване между защита на е, растителен сорт от една страна и патентоспособност от друга, непатентоспособността на растителните сортове като всяко такова изключение следва да се тълкува стеснително. Следователно, само растителните сортове като такива са не патентоспособни, докато а, можем да говорим за биотехнологично изобретение, до някъде свързано с растителния сорт, но не засягащо го като такъв и в такъв случай такова едно изобретение може да бъде патентовано. Uh, have you finished? Приключихте ли, госпожо Флоринер? Да, моля да ме извините. Благодаря ви. Благодаря и на доктор Жан Логал и на госпожа Маргот Фролингер. Много ви благодаря за участието. И сега мисля, ще продължаваме да работим по тази тема в бъдеще. Много ви благодаря. Преминаваме към следващата точка в дневния ни ред. така, уважаеми колеги, преминаваме към точка 32. Um, Имаме докладчик по становище по геоблокирането и сега ще ви представя моята гледна точка и преминавам към родния си език полски. Моля, включете се на канал за превод. Искам да ви помоля също така за малко повече тишина. И така. Това е свързано с регламента, който е свързан с геоблокирането, географски, блокирането на географски принцип. Стратегията за а, единния цифров пазар прави необходимо а, добре, а, всъщност а, трябва да се създаде, а, да създадат възможности, за да се противопоставяме на дискриминаторните практики. А, за да не са е, засегнати хората, само защото живеят в един или друг географски район. Геоблокирането има различни цели за подкрепа на бизнеса, за подкрепа на потребителите. Потребителите би трябвало да имат подобрен достъп до вътрешния пазар но а, доставчиците на услуги са задължени да предоставят трансгранични услуги, тъй като те нямат право да дискриминират потребителите в друга държава членка. Това са добри цели, които можем да подкрепим в някои цели, в някои места. А, тези цели трябва да бъдат насърчени. Има тук две гледни точки. Гледната точка на средния потребител, който може би не разбира термина географско, блокиране по, географско, по географски принцип. Там може да има аудиовизуални материали, спортни предавания, в зависимост от това къде живее съответния човек, както беше казано в Европейския парламент. Не отдавна ние съжаляваме, че тук в Брюксел един колега каза, че не може да гледа футболни мачови, мачове от Естония на своя телевизор в хотела и е, че вече е време комисията да промени нещата, човек да може да си седи тук в Брюксел и да си гледа който манч иска, откъдето иска. А, съдържанието е свободно за достъп, в зависимост от а, е, е, държавата по происход на съответ съответното лице. Ние си мислехме да а, потърсим достъп до подобно съдържание, но не сме много оптимистични. Регламенти и реформите, предложени от комисията, не се отнасят до геоблокирането. А предложението на комисията, предложенията на комисията предлагат изключение за това цифрово съдържание, което е а, защитено от патентното право. Така че това е свързано само с предоставянето онлайн, а не с нещо, което е свързано с предоставянето на права за интелектуална собственост. Казвам това, защото мисля, че е той много ясно посочено. Но въпреки всичко продължавам да не разбирам и не виждам какви са основанията за подобно съдържание да бъде оставено извън регламента. И затова искам да помоля да разширим приложното проле в член 4. Моето предложение е да вземем дълги е, аудиовизуални ком, е, съдържания, музика, компютърни игри. В член 4 би трябвало да включим тези категории. Софтуер, музика, така наречените електронни книги и компютърните игри. Освен това, искам наистина много добре да помислим как може да решим този проблем с геоблокирането. Мисля, че трябва да разгледаме приложното поле на регламента и да го разширим, за да може да се включат тези услуги, които са защитени от патентното право, ако доставчика на услугите или доставчика на това съдържание направи така, че а, всъщност има хора, които много пътуват, студенти и други, които не могат да имат достъп до това съдържание. А ако вие смятате, че в член четвърти по някаква причина няма да можем да намерим компромис, ние сме готови да правим компромиси, но мисля, че в член 9.2 за трябва да се включат и аудиовизуалните услуги. Европейската комисия би трябвало да има задължение в бъдещето, в контекста на преразглеждането, да се върнем на тази тема. Очаквам дискусията по този въпрос, но мисля, че блокирането по географски принцип не би трябвало да съществува в контекста на аудиовизуалните услуги. Сега да разгледаме това от гледна точка на доставчика на услуги. Най-важното нещо е да се прилага закона, който а, управлява работата и на доставчика на услугите и на потребителя. Какво законодателство следва да се прилага? Какви закони? Според регламента в договорите с, с потребителите местоживеенето на потребителя е меродавно до тук добре, но трябва също така да се отчете и регламента, който е свързан с блокирането по географски принцип и тук се включва едно ограничение на економическата свобода на доставчика на услуги, защото той не би трябвало да дискриминира различните потребители, така че доставчика на услуги извършва дейността си в определен район, приема кредитни карти от там, но той трябва също така да приема и други видове плащане, други видове кредитни карти, ако потребителя живее в друга държава членка поради задължението за недискриминиране. А, има задължение доставчика на услуги да предостави тези услуги в друга държава членка. Да си представим, че потребителя живее извън Испания, но обича да гледа определен китайски, е, извинете, японс, испански канал или вебсайт, за да може да има достъп е, до а, въпросното съдържание. Ами, ако аз живея в Полша и искам да спестя пари, по-скоро ще си купя нещо от испански вебсайт, защото там ще бъде по-ефтино. До този момент не мога да го направя, но за бъдеще мисля, че ще мога да го направя. потребителя трябва да има възможност да направи, да вземе свободно решение дали да използва полски уебсайт или испански уебсайт, за да гледа това, което иска. Потребителят трябва да е, види, а, а, проблем за него ще бъде а, в случай на доставка на нещо дефектно, дали да го върне в Испания или в Полша. Това, което се случва, дали се урежда чрез испанското право или чрез правото на другата държава. А ако доставчикът а, има това задължение, когато става дума за блокиране по географски принцип, а, с само се създават проблеми. Трябва да имаме правна система, при която всички потребители а, признават всички потребители навсякъде в Европа. Малките и средни предприятия не могат да си позволят да управляват някакъв правен отдел – но би трябвало да могат да разпространяват услугите си по цяла Европа. Имат задължение да не дискриминират потребители от друга държава членка. Мисля, че трябва да работим тук в много добра проект, добър проекто регламент доставчиците на услуги трябва да знаят, че не нарушават закона, но трябва да бъдат защитени и потребители. Задачата е огромна, но трябва да отчетем колко са големи разликите в законодателството, визиращо потребителите може би продължителността на гаранцията е различна в различните държави членки, но това са подробности, това са древни неща, които подлежат на хармонизиране. Разбира се, има държави с по-висока степен на защита на потребителите, а други с по-низка степен на защита на потребителите. Въпреки това обаче имаме вътрешен пазар – и който трябва да се вземе предвид. Ние се опитваме да премахнем несъответствията, но не искаме да създадем допълнителни бариери. А, сега простите регламенти би трябвало да изискат да предполагат защита на потребителите. Искам да чуя какво мислите ви, особено по разширяването на приложното поле на този регламент. Ако не включим аудиовизуалните услуги, електронните книги, софтуер и компютърни игри и музика, ако се случи това, ще позволим да се купуват те от друга държава членка. Блокирането по географски принцип означава блокиране на съдържание, до което имаме достъп в нашата държава членка, но не и другата. Искам да ви попитам сега, имате ли коментари, въпроси, мадам Делво. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за вашето изложение. Аз мисля, че това предложение на комисията, което а, предполага да се прекрати неоправданото и неоправдаемото блокиране по а, географски принцип, това е нещо, което ние подкрепяме напълно. Днес обаче искам да си скажа от името на малките, малките и средни предприятия, например. Има две проблеми, които искам да повдигна във връзка с предприятията. Регламента предвижда задължението да се продава на всички граждани в района. Това е един проблем, но предприятията, които работят в друга държава, зачитат законите, спазват законите в страната, в която продават. Съответно, малките и средни предприятия трябва да познават 28 а, законодателни системи за един а, е, голям концерн, това не е проблем, защото те сигурно имат армия, адвокати и юристи, които могат да се занимават, но малките предприятия, които искат да продават извън границите на своята страна и те си казват, ами ако трябва да плащам адвокатски хонорари в друга държава, ами не искам този разширен пазар, е, наистина е, трябва да работим, за да улесним живота на малките и средни предприятия, ако искаме да облегчим също така трансграничната търговия. Второто нещо, втората ми загриженост е се отнася за малките държави. Аз говоря, аз съм от Люксембург. Люксембург, в Люксембург обичаме да купуваме и, и, и купуваме от нашите съседи. До Франция това е добре. Сега, в другите държави имат задължение, имат право да продават. Сега, ако а, искам да си купя нещо от Франция или от Германия, трябва да се измисля някакъв адрес близо до границата, защото те нямат задължение за доставка. това всъщност засилва границите, което наистина много ме тревожи. Аз мисля, че трябва да намерим решение и това е един проблем, който засяга повече малките държави, които трябва от време на време да слушаме, но то това отнася и за големите държави и за граничните им райони. Благодаря, благодаря госпожо а, Делво, господин Едер. Скъпи колеги, Днес говоря от името на господин Глога, който е докладчик в сянка на НП е по доклада за блокиране по географски принцип в Комисията по правни въпроси. Господин Глога приветства предложението и счита, че то ще помогне както на потребителите, така и на бизнеса да се възползват повече от единния цифров пазар, а също така ще улесни достъпа на потребителите до стоки и услуги, независимо от тяхната националност и местоположение. Той е твърдо убеден, че с това предложение ще решим проблема с неоправданото блокиране на географски принцип и вероятно ще отменим ценовата дискриминация и сегментирането на пазара. Господин Глога смята, че предложението може да бъде подобрено. Той казва, че разпоредбите на предложението трябва да са абсолютно ясни и за двете страни – бизнеса и потребителите. Вярва, че трябва да има по-голяма правна сигурност по отношение на приложимостта на националното договорно право за пасивните продажби, както и по-голяма яснота относно гаранциите за потребителите и че в правната комисия ще трябва да работим за интелигентни решения, които няма да подкопаят регламента Рим 1. Той също така споменава охвата и изключенията от приложното поле на този регламент – по-специално по отношение на изключването на транспортния сектор и призовава Комисията да изясни възприятия подход. Господин Глога се извинява за това, че няма възможност да присъства на днешния дебат, но подчертава, че е готов да работи с докладчика, докладчиците в сянка и другите колеги в Комисията за намиране на най-добрите решения. Благодаря ви. Много благодаря, господин Радев. Искате ли да вземете думата за доклад, въпрос ми към докладчика? Да вземете отношение. Покупките онлайн – Там има този проблем, че проблем, проблемите за компаниите а, ние търсим някакви по-вътрешни решения, трябва да бъдем по-взискателни по отношение на решенията, към които се стремим, за да може нашите граждани да бъдат удовлетворени. Сега. Господин Негоески иска думата. Да, благодаря. Много се радвам, че а, искам. а, че, а, че, че чух изказванията, напълно подкрепям а, а, идеята да се разшири сферата, да се включат други а, а, сфери като музика, ние трябва да говорим за всички а, услуги, предоставени онлайн. Също време обаче трябва да намерим начин, по който а, правата на авторското право се зачитат в Европа и се зачитат, така че хората, а, които имат продукти, да могат да си получат парите. Аз тук мисля за творците, чието произведения ще бъдат разпространявани из цяла Европа, да могат да си получат хонорара за разпространеното през тези онлайн услуги. Искам да дам повече примери за дискриминацията, защото мисля, че трябва да бъдем конкретни. Имам два примера на конкретни начини, по което блокирането на географски принцип. Един пример е чрез а, е, а, е, службите за предоставяне на био а, на, на, на съдържание. Те, а, такива големи компании могат да се разпространят в целия Европейски съюз. Те имат много юристи, които работят и могат да предоставят услуги навсякъде. И какво правят те? Те прилагат същата ставка в различните държави и членки, но макар че прилагат една и съща ставка, съдържанието не е същото. Румън, румънът ще плаща 25 евро на, сед... на месец а, за ограничено съдържание. А, французи на също плащат 25 евро, но получава много повече. Един друг пример – спортните станции. Ще ви дам друга компания, Eurosport Canal Plus и а, вие плащате за съдържание, плащате за услугата, можете да гледате някои спортни прояви, но нямате възможност да гледате други спортни прояви. Когато раз... става дума, например, за Шампионската лига, един конкретен пример, плащаш за услугата, но тогава, когато те разпространяват специално съдържание, не получаваш не го получаваш, макар че си платил за а, доставка. Именно това се дължи на блокиране на географски принцип. Всички тези елементи на дискриминацията засягат, както казах, малките и средни предприятия на Европа, защото те не са в състояние да се борят с големите а, играчи, които контролират пазара, контролират съдържанието и могат да предоставят ограничено съдържание на потребителите. Втората полза от геоблокирането е, че понякога забравяме, че европейците, които се движат от една страна в друга, искат да останат в контакт с родината си, но поради всички тези ограничения някои от тях имат трудности, например, да поддържат контакта, не могат да гледат същите телевизионни канали, както а, в родината си. Някои от хората, които са против тази идея, да се премахне тази дискриминация, казва, че те подкрепят родината си и така нататък, но те трябва да мислят и за сънародниците си, които живеят в други държави в Европа и искат да поддържат контактите си с своята родина. Благодаря. А, господин Лепретон иска думата. Oui, merci, madame la présidente. Euh... Благодаря, госпожа председател. Аз искам да се отклоня мъничко. Всеки иска да се премахне географското блокиране. Аз лично смятам, че Държавите могат да искат да запазят геоблокирането, за да запазят специфичността, да защитят националните е, служби. И това, което наистина много ме тревожи, че винаги излизате напред с е, аргумента малките и средните предприятия, горките, които не могат да а, знаят а, европейското право на 29 на 28 държави членки. Големите предприятия обаче ще се възползват от премахването на блокирането по географски принципи. Аз мога да ви цитирам, че всъщност а, а, вие цитирате е, големите имена, не Фикс, Евроспорт е, и така нататък. И аз не съм убеден за това, че има е, възможност изобщо да трябва да се блокира по географски принцип. Надявам се, че ще можем да ви убедим в бъдеще. Ето ще намерим добрите примери с малките предприятия. И естествено, чрез нашата дискусия ще отида по-нататък, ако говорите на френски. Вече, госпожо, като говорите на френски, сте изминали част от пътя. Сега искам да поканя господин Аксел Валс да продължи да председателства заседанието, защото аз ви напускам. So, uh... И така, нека да продължим нататък. Връщаме се към точка 31, прилагане на директива 2435 на Европейския парламент и съвет от 21 април 2004 година относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети. Тук ще имаме размяна на мнения с представители на комисията. Първо искам да поканя представителите на комисията да ни представят накратко доклада от април 2016 година относно прилагането на директивата за екологичната отговорност. Господин Ханцел Лопата. Къде е той? А, ето го. Благодаря. Имате думата. Благодаря ви предварително. Thank you. Uh... Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, тук съм с колегата Ханс Лапата, за да направя презентация за доклада на комисията и оценката за пригодност и резултатност на тази директива, както и да очертая планираните дейности за следващата година до 2020 година. Започвам със самия доклад. Оценката на директивата за екологичната отговорност бе резултат от две процедури. Едното е по член 18 от директивата за екологична отговорност, който предвижда, че комисията трябва да докладва за опита, придобит при прилагането на директивата. Второто е изискване бе тъй наречената програма РИФИТ на Европейската комисия, чрез която комисията е поела ангажимент да оценява законодателството, дали то е пригодно за целта си по отношение на целесъобразност, ефективност, ефикасност, последователност и добавена стойност за Европейския съюз. Това са двете причини за оценката на Европейската директива за екологична отговорност. Основните източници за тази дейност бяха докладите на държавите членки. Те изпратиха доклади до комисията по отношение на прилагането на директивата за екологична отговорност. Докладите са от 2013 година. По собствена инициатива също така възложихме няколко консултантски проучвания през периода 2012-2014 година и резултатите от тях бяха получени. Освен това, комисията взе предвид заключенията от предходния доклад за прилагането на директивата за екологична отговорност от 2010 година, както и непрестанните отзиви от правителствените специалисти от държавите членки, както и консултации с по-широк кръг заинтересовани страни. Както вече споменах, Основният въпрос бе дали директивата 2435 за екологичната отговорност остава целесъобразна, пригодна за целта си по отношение на предотвратяването, отстраняването на екологичните щети, дали е дала очакваните резултати. Нека направо да премина към основните констатации. Тук най-добре е да цитирам самия доклад, в който пише, че общата констатация от подадените информации и потвърдени данни, заключението от предходния доклад от октомври 2010 година за значителни вариации, различия между държавите членки, въпреки предприятите до момента усилия от комисията и групи заинтересовани страни за създаване на равнопоставеност чрез незаконодателни мерки. Въпреки това, не само, че транспонирането на директивата, но и самото изпълнение продължават да варират в широки граници. Това е причината, поради която а, темата за разпокъсаността остава актуална във връзка с тази директива и тя се обсъжда в няколко от изследванията за оценка на прилагането на директивата за екологична отговорност. Както виждате, основната констатация е разпокъсаността на прилагането, какви са основните мотиви, определени в доклада по РИФИТ. Първия мотив е продължаващото използване на съществувало преди това национално законодателство в областта на екологичната отговорност, вместо да се използва законодателството от директивата или се ползват пък в комбинация. Втората причина е много високия прак на същественост за екологични щети. Третия мотив беше публично достъпните регистри за случаите по тази директива. В някои държави членки това бе приложено, в други не. Също така имаме различни условия за достъп на заинтересованите страни, за да подават коментари и да сътрудничат с компетентните органи. Освен това имаме различаващи се правила за задълженията на компетентните органи да осъществяват превентивни и коригиращи действия, ако отговорния оператор не го е направил преди това. И разбира се, имаше много хетерогенни равнища на осъзнатост и осведоменост за правата и задълженията, проистичащи е, от директивата е, сред операторите и широката общественост в държавите членки. Така че виждате, а, имаме доста разнообразна ситуация в зависимост от конкретните обстоятелства във всяка държава членка. Какъв бе отговорът на комисията спрямо тези констатации във връзка с прилагането на директивата в следващите няколко години? Първо, стартираме многогодишната работна програма 2017-2020 година по директивата за екологична отговорност, като програмата се основава на заключенията и препоръките в доклада за директивата и оценката по РИФИТ, така че ще има многогодишен работен план или план за действие между комисията и държавите членки. Работната програма или плана за действие се очаква да бъде прият на следващата среща на експертите на държавите членки в края на февруари 2017 година. И очевидно е, че този план ще се изпълнява в периода 2017-2020 година, като изпълнението ще се подкрепя от външна техническа помощ. Какви ще бъдат основните приоритети или работни сфери на многогодишната работна програма по директивата за екологична отговорност следващите няколко години. Първо, съществува необходимост да се подобри доказателствената основа за оценката на директивата за екологична отговорност, т.е. ще имаме по-добра рамка за оценка която ще бъде разработена концептуално в рамките на следващата година и ще бъде тествана и приложена, считано от 2018 година. Така че първото е рамка за оценка. На следващо място искаме да се съсредоточим върху разработване на допълнителни средства и мерки за повишаване на хомогенното изпълнение, прилагане на директивата, което може да включва от разработване на по-общо разбиране на основни термини и концепции, т.е. да се стабилизира тълкуването на тези основни понятия и термини. Също е изработване на концепция за изграждане на капацитета. Например, в миналото сме предоставяли на държавите членки модули за обучение по директивата за екологична отговорност. Ще задълбочим и разширим този обучителен модул в бъдеще. Друг аргумент или друг елемент е гарантиране на достатъчно наличие и търсене за финансова сигурност, за покриване на отговорността по директивата. Знаем, че е, към момента е, тази отговорност е свързана пряко с е, финансовото обезпечение, за да се избегне положение, при което има наказателна отговорност, но пък няма финансиране, с което да се коригират щетите, ще, ще разгледаме по-сериозно наличността и търсенето за такива финансови инструменти за покриване на финансовата отговорност в държавите членки. Както стана ясно, комисията ще разработи този работен план заедно с държавите членки и имаме в тази връзка няколко препоръки към държавите членки. Съвсем накратко ще ви представя тези препоръки. Първо, искаме държавите членки да продължат да подкрепят усилията за изпълнение с коригиращи инициативи. Имаме няколко добри примера и практики, например указания, насоки, обучения, електронни инструменти за оценка на риска, установяване на базисното положение, модели за финансово обезпечаване, така че има в държавите членки редица добри примери, но те са много хетерогенни помежду си. Също така искаме да стимулираме обмен на административен капацитет и най-добри практики. И усилията за изграждане на капацитет държавите членки. в сътрудничество с държавите членки искаме да разгледаме тълкуването на основни разпоредби от директивата, основно във връзка с прага за същественост на щетите. Този праг се тълкува в много широки граници сред държавите членки. Това е един от приоритетите ни да консолидираме, да затвърдим тълкуването на това понятие малко повече. Също така, по отношение на смисленото прилагане на директивата, трябва да имаме по-добра доказателствена основа. Затова искаме държавите членки както и ние на европейско равнище, системно да записваме данни за казуси, инциденти в, в рамките на директивата за екологичната отговорност и за регистрите и прилагането на регистрите по тази директива, не само за да се събират знания от тях, но и с оглед прозрачност. И разбира се, за да продължим събирането на данни, държавите членки трябва да продължат да доказват изпълнението на директивата, за да се покаже, че изпълнението е ефективно, ефикасно и отговаря в общи линии на посоката на действие на европейско равнище. Това е краткия общ преглед, който имам да ви представя. Мисля, че се вписах във времето. Благодаря за този обзор. Сега искам да приканя нашия докладчик по е, доклада Лаура Ферара да вземе думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на Европейската комисия за тази стъпителна презентация на доклада. Това е първото обменене на становища, на мнения. Имаше много проверки, много актуализации, няколко проучвания, две-три поръчани от комисията. Чухме за тях току-що, а и преди сме чували за тях комисията Юри. От документа се вижда какво е направено и обхвата и ефикасността на директивата спрямо зададените в нея цели. Както виждаме, директивата е ам, доста бавна като процедура, ам, разпърчетена е и в същото време е вярно, че отношенията а, когато имаме рамкова директива, не могат да бъдат напълно уеднаквени, особено когато става въпрос за щетите. Унгария и Полша дават 87% от а, откритите случаи на щети, така че ситуацията е доста необичайна. Виждаме и какви са причините за тези различия. На засечените случаи. Дължат се основно на разпоредбите в националното законодателство. Или пък може да се дължат на броя проверки, които се извършват. Това може да е причина за броя случаи засечени в съответната държава. Комисията току-що каза за разнородното тълкуване на определени разпоредби, а именно прага за относимост или за същественост за екологичните щети, което е друг аспект, свързан с напасването на европейското законодателство в националното законодателство, особено като имаме предвид въздействието на тази директива. Даните за екологични щети от държавите членки са доста фрагментирани и непълни което едва ли може да ни помогне да оценим ефикасността на тази директива с 100% правна или научна точност. Така че в следващите няколко месеца, в допълнение към работата на комисията ЕНВИ, Европейския парламент има възможност да стимулира работата и по тази директива за екологичната отговорност. Трябва да погледнем къде са необходими действия, обхвата на щетите, обещетенията, ролите на компетентните органи по отношение на тези щети, създаване на национален регистр за професионалните оператори, за да се улесни работата на контролните органи и по-добре да се е, осъществява мониторинг с цел превенция задължителна система за обезпечаване трябва да се създаде, да се очреди фонд за а, такива щети по отношение на а, вреди нанесени от индустрията, трябва да се уверим, че директивата за екологична отговорност действа ефективно, което означава повече превенция. Ако нямаме а, превенция, ако нямаме средства за тази превенция, надали работата е ефективна. Трябва да а, дефинираме идеята за екологична отговорност и щета, като имаме предвид прага за щети и като погледнем списъка с изключенията, които са посочени в директивата. Имам и няколко въпроса, предвид, че имаме представител на комисията. В втория доклад за периода 2007-2013 има само няколко нарушения на директивата в Италия, а потенциално вероятно има хиляди такива инциденти, за които Италия е отговорна. Искам яснота по този въпрос. На какво основание казвате, че може да съществуват още хиляда? Това прогноза е ли някаква е или а, допускане? Искам пояснение по този въпрос. Според комисията би ли било възможно да се разшири това заключение спрямо а, други а, аспекти, като замърсяване на въздуха, с въглеводороди или други области на закона в корелация с националното право и международното право. Тоест, дали не може да се разшири приложното поле на директивата. А, освен това, предвид настоящото положение с фрагментираните данни, идващи от държавите членки, възможно ли е да се а, получи по-голяма яснота от системата за мониторинг, да се види дали а, директивата има положително въздействие. Виждаме, че а, са проведени проучвания за получаване на повече информация за добрите практики в държавите членки. Видяхме и примери за такива добри практики в презентацията на комисията. И най-накрая доклада от 14 април 2016 година се казва, че при прилагането на директивата са възникнали няколко случая на несъответствие. Все още има а, седем а, държави членки, които нямат проблеми с неизпълнението. Къде са тези настоящи проблеми? В кои държави членки? Защо не са изпълнили а, условията на директивата за екологична отговорност? Това са въпросите, които исках да задам. Считам, че тази работа е важна, надявам се да е и конструктивна, да се получи конструктивен резултат, като имаме предвид важността на материята. Трябва, разбира се, да проведем допълнителни обсъждания. Ще има доклад за изпълнението, бихме могли да обсъдим възможността за мисия за установяване на фактите или пък да изслушаме становище на експерти, да сформираме екип от технически проект. Така че с подобни помощни средства се надявам да свършим добра работа в крайна сметка. Благодаря ви. Благодаря на Лаура Ферара за доклада и за общия преглед. Преди да преминем към господин Явор, нашия колега, искам да попитам докладчиците в Сянка дали искат да направят някакви коментари по това досие. Не виждам. И накрая, но не и по важност, Бенедикт Явор, докладчика от комисия ЕНВИ, който е сред нас. Благодаря за присъствието. Искам да ви приканя да ни представите кратко изложение по това досие. Thank you very much, Sharon. Thank you for the opportunity to share some ideas on the Environmental Liability Directive revision. От екологична гледна точка и от гледна точка на Комисията по околна ще ви дам становището по тази директива. От доклада на комисията е ясно, че има доста сериозни недостатъци във връзка с изпълнението и принудителното прилагане на директивата. Явно има огромно многообразие в държавите членки във връзка с изпълнението и дори с транспонирането на директивата, а и с принудителното прилагане на разпоредбите от директивата в държавите членки. В крайна сметка ситуацията е, че имаме разнобой на обстоятелствата, пред които са изправени дружествата и стопанските субекти, когато продължават да осъществяват дейността си в различни държави членки, което върви категорично против единия пазар, когато имаме силно различаващи се правни среди във връзка с екологичната отговорност в различните държави членки. Напълно съм съгласен с заключенията на комисията, че са необходими ефективни мерки за подобряване на изпълнението и прилагането на директивата, но също така считам, че има някои вече съществуващи недостатъци в директивата, така че има възможност за нейното усъвършенстване. Сега ще спомена четири важни области, в които е необходим а, известен напредък в директивата. Първото е разширяването на приложното поле на директивата, чрез редефиниране на понятието екологична щета и дефиниране на а, праговете за същественост, както беше споменато от комисията, и да се премахнат изключения, които допринасят за а, този разнобой, тази разпокъсаност на нормативната уредба за екологичната отговорност в държавите членки. На второ място, Операторите трябва да са строго отговорни за всички екологични щети, нанесени от тях, включително щети върху биологичното многообразие, независимо дали е посочено в приложение 3 или не, защото виждаме, че те биха могли да използват тези клаузи от директивата, за да избегнат екологична отговорност. Третият проблем е да се разработи капацитет за инспекции и проверки както на европейско равнище, така и държавите членки, така че да се подсилят органите за инспекция, така че да осъществяват контрол, който е прозрачен и редовен в промишлените обекти. И последното, което е и най-сложното и най-трудното, е да се установи подходящ инструмент за финансово обезпечаване, в това число задължителна система за застраховане срещу такива щети, което да е задължително за всички дружества, всички държави членки по един и същи начин, така че те да са и финансово отговорни за евентуално нанесените екологични щети. В допълнение към това, тъй като Европейския съюз вече разполага инструмент за споделяне на разходите при природни бедствия и други бедствия. Това са средства, които помагат на държавите членки да преодолеят последиците от а, природни бедствия. Аз предлагам подобен финансов инструмент, подобен, подобен фонд а, за преодоляване на щетите от промишлени катастрофи, така че принципа замърсителят плаща, да бъде приложен на практика, когато става въпрос за екологични щети. Това е, трябва да е многостепенна система, споделяне на риска, споделяне на финансовата отговорност при промишлени катастрофи. И накрая, държавите членки и техният бюджет би трябвало да носят крайната отговорност за тези неща. Трябва да се създаде в този смисъл система, която да способства за максималното прилагане на принципа за мърсителя плаща. Това са области, където би могъл да се постигне напредък и ние в комисията ЕМВИ ще положим максимални усилия за да дискутираме по-нататък, както и в комисията Юри, така че да се тласне регулаторната рамка на Европейския съюз в посока, в която отговорните за щетите за замърсяването да отговарят за това нещо, а не да накоплаците и държавите членки да плащат вместо тях тях. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Междувременно искам да се извиня на нашите гости, а, понеже изоставаме с графика. Моля ви, дайте ни още няколко минути за последно изказване от колегата. И също трябва да се извиня на госпожи, господин Крозогонос за работната среща, но опитваме се да наваксаме с изоставането. Предлагам, ако комисията и докладчика могат да изяснят въпросите си двустранно, помежду си, в писмен вид или както предпочитате, в порядък извън това заседание, тъй като имаше въпроси от докладчика към комисията не се използва микрофон. Извинявам се, ако няма наистина време, бихме могли да си а, говорим по имейл или с писмена процедура, няма проблем. Благодаря. Благодаря и на двама ви. Мисля, че това е най-доброто като решение в тази ситуация. И последно изказване за днес, господин Любретон. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да спестя малко време. Директивата е важен акт, и като целта и е да гарантира предотвратяването на екологични вреди и реализирането на отговорност за нея, като строгият принцип, който аз подкрепям, е, че Отговорният е, е за замърсяването е отговорен за е, премахването на вредите. Следва да, да констатирам обаче, че равносметката от прилагането на директивата е крайно обезсърчаващ. Много от държавите са запазили старото си национално законодателство в разрез с директивата. Други са запазили прагови равнища на значимост, които са твърде високи. Някои държави дори не са особено осведомени за наличието на директивата. От самото начало нещата тръгнаха зле. Само четири държави спазиха срока за транспортиране, за транспониране. Значи, определено можем да говорим и за съпротива. Двамата докладчици са извършили отлична работа и аз ги поздравявам. Обаче, от друга страна се чуха толкова много предложения и в доклада на госпожа Ферара, и в доклада на колегата от Комисията за околната среда, е, би трябвало наистина да се оптимизират нещата, да, да, се, да се обобщят. По отношение на някои държави, сред които и Франция, чел съм в един от докладите, че някои страни, включително Франция, са изключили от приложеното поле на директивата е, изтичането на отпадни води от е, пречистването на отпадъци. И аз бих искал да чуя от комисията как гледа на това. Благодаря. Благодаря и накрая. Стигаме до края на днешния дневен ред за тази част от заседанието ни, поне казва председателя. Предстои е, семинар, работна среща. Желая успех на участниците и се извинявам за това, че позакъсняхме.

So, dear speakers, dear colleagues, dear participants, it is a real pleasure to... Така, уважаеми госпожи и господа участници, за мен е удоволствие да ви приветствам на работната среща, посветена на изпълнението на директивата за медиацията, е, организирана от изследователския отдел на парламента по искане на нашата комисия. Е, медиацията е средство за ефикасно и от финансова гледна точка, и от юридическа гледна точка бързо уреждане извънсъдебно на спорове по търговско и гражданско правни въпроси. И е, създаването на въпросната директива е първа мярка за извънсъдебно регулиране на търговски и граждански спорове. След нейното приемане обаче се извърши допълнителна работа в областта на медиацията, в това число чрез директива 2013-11, посветена на альтернативното разрешаване на спорове и регламент 524 от 13 година за разрешаването на спорове по електронен път. Преди да дам думата на първия докладчик, бих искал да приветствам сърдечно гостите ни от Съюза на нотариусите на, Европейския съюз и от правното дружество, които проявяват жив интерес към нашата работа. И за да не губим повече време, сега бих искал да дам думата на доктор Хайбер от Генерална дирекция правосъдие на Европейската комисия, който ще ни запознае с главните аспекти, съдържащи се в доклада за изпълнението на директивата за медиацията. 15 минути, доктор Хайдер. Благодаря ви. Благодаря за това, че поканихте комисията да представи своя доклад. Ще се опитам да бъда кратък. Ще обърна внимание на главните аспекти. Така, какви бяха източниците на информация за нашия доклад? Те са три. Изследвахме, проучихме изпълнението на директивата 2013 с а, изменение и допълнение от 2016 година. След това проведохме еднодневни разговори в рамките на Европейската съдебна мрежа по гражданско-правни и търговско-правни въпроси. Е, обсъдихме натрупания в държавите членки опит по прилагането на директивата и най-сетне проведохме допитване в края на миналата година до широката общественост, е, за да съберем информация, мнения по най-различни аспекти, свързани с изпълнението или прилагането на директивата. Общо заето, констатацията на доклада е, че директивата е допринесла за благосъстоянието на Европейския съюз. Убеден е националния законодател от предимствата на, в предимствата на медиацията и приемането на директивата е повлияла значително върху законодателството на няколко държави членки. Въздействието обаче варира в зависимост от наследеното, от завареното положение. В 15 държави членки вече е съществувала цялостно изградена система на медиация преди приемането на директивата и в тези държави членки е, приемането на директивата е довело до ограничени промени. В 9 държави членки уредбата е била разпокъсана или се е основавала на саморегулиране. В тези 9 държави членки транспонирането на директивата е довело до приемането на сериозни промени в действащото законодателство. И в четири държави членки за първ път въобще е въведена медиацията и очевидно в тези държави членки въздействието е най-осезаемо. Доклада също прави извода, че са констатирани известни трудности, свързани с функционирането на националните системи най-вече свързани с недостатъчно развитата медиационна култура в държавите членки, недостига на, на знания, на, на осведоменост за третирането на трансгранични случаи или спорове, да, да, слабата степен на готовност за прибягването на този механизъм, неадекватността на контролните мерки. И оттам нататък докладът насочва вниманието към отделните аспекти, свързани с отделни конкретни членове от директивата. Бих искал да обърна вниманието ви на няколко най-важни такива аспекти, които предполагам ще бъдат в центъра на вниманието ни през останалата част от тази наша среща. Първо, що се отнася до приложното поле на директивата, повечето държави членки са транспонирали е, директивата така, че тя да обхваща и вътрешно националните спорове, без това да е задължително. Само три държави членки са е, ограничили прилагането на уредбата до външни, презгранични спорове. Обаче това обстоятелство се приветства от комисията, тъй като броят на домашните, така да се каже, на, на, на вътрешните спорове, уреждани чрез медиация, е далеч по-голям. На второ място. Въпросът за качеството, за стандартите за качество на медиацията. В хода на общественото допитване особено Определен брой респонденти бяха за, други е, е, бяха против изработването на европейски стандарти за качество. Тоест въпросът може да бъде определен като спорен. Но в резултат от опитването и дискусията в съдебната мрежа, общо взето стигаме до изводът, че държавите членки е, гледат с неохота на идеята за въвеждането на общоевропейски стандарти за качество. Така че в заключение докладът предполага, че изработването на общоевропейски стандарти за качество на медиацията би могло да стане по инициатива на различните заинтересовани страни и в рамките на Европейския стандартизационен комитет СЕН. Та, независимо от това значи, че по принцип стандартизацията следва да бъде водена изцяло от пазара, може да се осигури финансиране, ако се прецени, че стандартизацията би е, усъвършенствала по-нататъчната нормативна уредба в Съюза. Втори също доста спорен въпрос и пак по общественото допитване и проведената с държавите членки дискусия е въпросът за задължителната медиация. Някои заинтересовани страни смятат, че липсата на задължителна медиация възпрепятства разпространението на този механизъм. Други твърдят, че по, по същество, по своя характер, медиацията не може да бъде нещо друго, освен доброволна, за да даде очаквания резултат. В противен случай би била отъждествена с съдопроизводството. На срещата, която проведохме, прочем, с държавите членки, констатирахме, че държавите членки биха погледнали крайно неохотно на всякакви идеи за изменение или допълнение на директивата в това отношение за задължителния или доброволен характер на медиацията. И следователно комисията стига до извода, че сегашният пети член, втора линия от директивата, съгласно която въпросът е оставен на националния законодател, е уместна. Е, комисията също така държи сметка за това, че задължителната медиация би могла да засегне или е, е, ощети правото на съдебно средство за защита по 47 член от Европейската харта за, на основните права и свободи. Друг е, въпрос, който бих искал да подчертая тук е за изпълнимостта по, по изпълнителен ред на спогодбите, постигнати в резултат от медиацията. Повечето от отговорилите на допитването лица смятат, че е, практиката удовлетворява, че твърде рядко се налага прибягването до исково производство, резултат от което може да се смята, че медиационната спогодба, доколкото е свободно волеизявление на страните, се изпълнява ефикасно. Разбира се, други настояваха е, е, е, за придаването на изпълнителна сила на спогодбата, независимо от волята на страните. Според комисията би могло да се даде възможност едната страна да поиска принудително изпълнение на спогодбата, дори без съгласието на другата. И накрая общи констатации и изводи. Възоснова на наличната информация от източниците, които споменах, може да се направи извода, че изпълнението на, или транспонирането на директивата е повлияло значително върху законодателството на много държави членки. Наред с въвеждането на някои основни изисквания за прилагането на медиацията в трансгранични спорове по търговско и, и, и гражданско-правни въпроси, директивата стимулира по-широкото разпространение на медиацията и във вътрешно правен контекст което се дължи особено на обстоятелството, че повечето държави членки са разширили приложното поле на директивата в националното си законодателство, така че тя да обхваща всички видове търговско-правни и гражданско-правни спорове. Въздействието, както казах, варира в зависимост от това какво е било завареното състояние на, на националното законодателство. И най-сетне ние, комисията подчертава, че затрудненията, възпрепятстващи медиацията, нерядко са свързани с състезателната съдопроизводствена традиция на държавите членки – и липсата или не доброто функциониране на системите за контрол на качеството. Но в край на краща комисията стига до извода, че на този етап не се налагат изменения на действащата директива, но че както държавите членки, така и комисията биха могли и следва да положат усилия за по-нататъчно усъвършенстване на практиката. При необходимост и целесъобразност държавите членки би следвало да засилят усилията си за популяризиране на, меди... на медиацията по е, начините предвидени в самата директива. В частност, необходими са по-нататъчни национални усилия за увеличаване на броя на споровете, по които съдът приканва страните да се спогодят чрез медиация. Следните, според комисията, са положителни примери в това отношение – изискването страните в исковите си молби да заявят дали са се опитали да се спогодят чрез медиация или не, особено по семейно правни спорове. задължение съдилищата да имат предвид възможността за медиация на всяка фаза от съдебното производство. По-нататък финансови стимули за придаване на по-голяма привлекателност на медиацията в сравнение с традиционното съдопроизводство и изпълнимост на спогодбата без непременно да е налично съгласието и на двете страни по същата. Комисията ще продължи да съфинансира в рамките на програмата си правосъдие е, проекти за медиацията и освен това е готова да разгледа възможността за финансиране на заинтересовани страни, които е, са готови да разработват стандарти за качество на медиацията. Освен това, комисията все така ще се допитва до Европейската съдебна мрежа, за да утвърждава и за напред медиацията, например, за да се изработи една по-солидна база данни за разпространението на медиацията и за осведомяване на широката общественост. Надявам се това да даде добра представа за съдържанието на нашия доклад и да послужи за основа за по-нататъчната ни дискусията. Благодаря ви. Микрофон. Сега ще дам думата на професор Джузепе Де Пауло, професор по альтернативно разрешаване на спорове е, в Миттелхам Лайн факул... правен факултет от същото място – който сега ще ни запознае със своята тема. Благодаря ви. Е, виждате, докладът е съвместно дело с господин Дурсо. Е, трябва е, да започна с едно извинение и дума допусната грешка в втория ред от заглавието. Става въпрос за медиацията и, а не като съдопроизводство. производство. Но в всеки случай, директивата за медиацията е жалом в цялото движение медиационно в Европейския съюз. Не може да има съмнение за постигнатия от директивата ефект. А както и впрочем и за това, че действителните цели на директивата все още далеч не са постигнати. Целта така на краща беше повече е, е, хора, в повече случаи да прибягват до медиацията и най да се постигне едно добро равновесие между исковото производство и медиацията. 8 години по-късно обаче на всеки 100 съдебни спора оказва се по-малко от един е случаите на медиация. Тоест по-малко от 1%. Това далеч не е баланс. През 2014 година Европейският парламент извършва проучване, и показва, че е, е, качеството, е, поверителността и изпълнимостта на медиационната спогодба са необходими, но недостатъчни условия за разпространение на медиацията. Впрочем, тези три условия вече са разпоредени в директивата. Факторът, който би могъл да съдейства за увеличаване броя на медиациите, също го има в директивата, втора от пети. Виждате го на екрана. Който дава възможност на националния законодател да въведе задължителна медиация, като запазва правото на достъп до исковото производство. До сега пети член е прилаган най-широко в Италия, в която близо 8% от всички търговско и гражданско-правни спорове трябва поне в началото да преминат през медиационна фаза. Около 200 000 опита годишно, следователно 20 пъти повече, отколкото в която и да било друга държава членка. Преди 6 години Съдът на Европейския съюз и изясни как медиационното изискване да бъде приведено в съответствие с правото на достъп до правосъдие. Според Европейския съд, процесът трябва да бъде незадължителен, бърз и ефтин. Нещо, което е особено значимо за днешния ни разговор, е следното, което добавя съдът. А именно, че медиацията не само може, а би следвало да бъде задължително изисквана за постигане по-голяма ефикасност на съдопроизводството. Днес все по-голям брой страни изискват известни усилия за медиационна спогодба, преди да се пристъпи към съдебното производство. Изследването на комисията всъщност стига до препоръката да се въведе задължителна предварителна съдебна процедура, в рамките на която медиатор да оцени дали спорът не би могъл да бъде решен по-ефикасно чрез медиация вместо исково производство. Тази препоръка следва да бъде възприета, доколкото тя правилно разграничава между задължението на страните да се срещнат с медиатор, поне веднъж, което е напълно разумно изискване. И каквото и да било задължение да се спогодят. Това наистина би било чудовищно от юридическа гледна точка. По 47 член от конвенцията. От хартата, извинете. Препоръката също така изяснява, че оценката за евентуалната ефикасност на медиацията в даден случай се оставя в ръцете на спорещите страни и на медиатора в хода на медиацията, а не в контекста на някаква родова тип, типова предмедиационна среща. Тоест, въвеждането на един такъв медиационен филтър изглежда един добър, интелигентен компромис между двата принципа. От една страна с пълната свободна воля на страните да предпочитат или не медиационната спогодба и от друга страна доказаната на практика необходимост от известен натиск в посока към медиацията. Всяко такова медиационно изискване, разбира се, е, би се натъкнало на съпротивата на юристите. Преди 5 години, например, в Италия адвокатите е, е, стъчкуваха против медиацията. Сега вече никой и не мисли да се противопоставя. По-малко от, от, от, от преди два месеца, всъщност, е, е, италианските юристи приеха резолюция за альтернативно разрешаване на, на спорове и апелираха към италианския законодател да разшири предложеното поле на медиацията. Разбира се, няма гаранция, че е, и в други страни е, юридическата професия би е, извършила такъв обратен завой. Но Италия не е първия единствен случай, в който адвокатите най-напред са били сред най-категоричните противници, а след това сред най-категоричните привърженици на медиацията. И така стигаме до въпроса за неразвитата медиационна култура – в Европейския съюз. Мнозина твърдят, че главната причина за недостатъчното прилагане на медиацията е неосведомеността на хората, поради което се призовава за повече просветни кампании е, е, и, и, и прочее. Разбира се, това поведение, медиационното поведение, следва да бъде насърчавано и популяризирано. Е, обаче всички тези просветни и популяризационни кампании на практика, ако се окаже, че, че не са свършили работа, законодателят би трябвало да се намеси. Всъщност, да се медира или не медира един спор, ако то, <laughs> такъв е въпросът, има а, а, не само частноправни, а и публичноправни аспекти, тъй като обикновено в а, едно съдопроизводство а, спорещите покриват до 20% от разноските, остатъкът се разпределя между всички. И следователно трябва да се поиска от това малцинство да подхожда към а, бюджетите на съдебната система а, предпазливо и умерено, защото това са обществени средства. Един полезен пример за връзката между е, законодателна практика и култура, можем да вземем от страните, в които медиацията е по-разпространена. В Италия 81,6% от медиациите са задължителни, 8,3% само са доброволни. И тези доброволни е, е, случаи на медиация фактически е, не са стигнали до медиация. Така че практиката развива културата далеч по-бързо и по-сигурно от всякакви други мерки. В заключение, Европейският съюз, както изглежда, има две възможности за насърчаване на медиацията и постигане на равновесие между исково производство и медиация. Първият вариант е всъщност да се измени 5 и 2 от директивата и имате примерно изменение на екрана. В някои случаи от страните по спора следва да се изисква да се включат най-малкото в първоначално медиационно заседание, от което нататък да продължат само ако са съгласни. Такова разрешение гарантира както достъп до правосъдие, така и ефикасност на медиацията. Това по смисъла на решението на Европейския съд. Вторият вариант е всички държави членки по-активно да прилагат действащия пет и втора. В край на кращата, след 10 години, ако целите на директивата не са постигнати, законодателят има и правно и морално задължение да се намеси. През декември 2014 година нашата комисар Юрова определи като впечатляващи резултатите от проучването, извършено от парламента и особено подчерта впечатляващата разлика между средното времетраене и разноски на съдопроизводството в сравнение с медиацията. По-задълбочен анализ сочи, че евентуалното постигане на равновесие между съдопроизводството и медиацията би могло да економиса милиарди евро и милиони дни ненужни съдебни прения. Днес представените препоръки струва ми се са в съответствие с доклада на комисията и ние би трябвало да се възползваме от огромния потенциал на мярката да се изисква разумно усилие от спорещите страни. И от на своя ред това още повече е разумно изискване към Европейския съюз, към европейския законодател, да се намеси, така че час по-скоро да започне да отчита и чества финансовият положителен ефект от разпространението на медиацията. Накрая, благодаря на експертите, които ни съдействаха при изготвянето на доклада. Микрофона, моля. By your We will now continue with the intervention by Lord Justice Geoffrey Voss. Джефри Вос, канцлер от британския Хай Корт. Той ще спре вниманието ни на е, принципните отношения между формалното и неформалното правосъдие, предмет на един проект, който е в ход е, от февруари 2016 година. Имате думата, милорд, за 10 минути. Благодаря. Вероятно вече сте забелязали, че покаш, покашлям. И ако посред изложението си изгубя съзнание, ви се извинявам предварително. Съвместният проект, на който бих искал да спра вниманието ви днес, е общо дело на Европейската мрежа на пледиращите адвокати и Европейския правен институт. Целта на проекта е да проучи е, различните поводи за безпокойство, възникнали от чисто съдебна гледна точка, в резултат е, от това, което не бихме могли да наречем инак, е, освен геометричното нарастване на най-различни и разнообразни форми на альтернативно разрешаване на споро. Ако гледаме от съдебна гледна точка, отново подчертавам възникналите проблеми, можем да определим три главни резултата, е, които очакваме от съвместната ни работа. Работата ни, която зависи от, която разчита на, на експертни, на научно-изследователски становища и информация от практиката. Първо става въпрос за а, отношението на съда и, и на адвокатите към всякакви форми на альтернативно разрешаване на спорове. Това означава да бъдат изработени насоки за предварителните стъпки, за, за процедурите, в резултат от които един съд да даде направление, така да се каже, да насочи е, разрешаването на спора към извънсъдебни е, способи, така че да се избегне всякакъв риск от несправедливост. Втори евентуален резултат е подобно отново обобщаване на най-положителния в Европа опит, с оглед на това как отговарящите за альтернативното разрешаване на спорове би следвало да се държат от своя страна пък взаимодействайки с съдилищата. Тоест, тоест в обратната посока. И отново, целта е да се намали всякакъв риск от опоручаване на, на правосъдието. И най-сетне трети резултат биха били препоръки, определящи вероятно най-добрия европейски образец за до някъде е, уеднаквяване на достъпа до альтернативно разрешаване на спорове с оглед типологията на спора няма да отделя особено внимание на този последен въпрос, но той е изключително важен. Тъй като когато имаме редица различни варианти на альтернативно разрешаване на един спор, то потребителят на правната услуга следва да е добре ориентиран. Къде и как да, да стигне до, до подобен метод на альтернативно разрешаване на спора с оглед на характера на спора. Сега, е, за сега не е извършено кой знае какво за уеднаквяването на практиката на съда по отношение на альтернативното разрешаване на спорове и съответно обратното. Е, за нас е, в работната група, която аз председателствам, най-вече болезнено възниква въпроса за уязвимите страни в един спор дребни потребители, съпрузи, и проче е, слаби страни в един спор, които твърде често могат да бъдат поставени под натиск да пристъпят към альтернативно разрешаване на спор и да приемат резултатите от него, без да са достатъчно добре осведомени за правата си. Разбира се, тази наша констатация не значи, че ние сме против по-нататъчното разрастване на практиката на альтернативното разрешаване на спорове. Но независимо от това, следва да си даваме сметка непрекъснато за рисковете, които тази практика поражда, ако не бъде прилагана правилно и целесъобразно. Бих искал да се възползвам от оставащото ми време, отново ако не изпадна в пристъп на неудържима кашлица, да ви запозная с седем конкретни риска, които според нас е, е, се коренят в е, разпространяването на практиката на альтернативно разрешаване на спорове. Първо, отказа от независима съдебна преценка от, от, от, произнасене на съд. Което може да възникне в редица случаи, в които големи е, търговски дружества или държавни органи е, е, популяризират, настояват за альтернативно разрешаване на спора, а от срещната страна, физическо лице, твърде често действа под заблудата, че това е задължително. Деветият член от директивата е категоричен. Страните трябва да бъдат информирани във всеки случай, че медиацията не е задължителна. Това, от това обаче не следва, е, че винаги се дава информирано съгласие, така да се каже. И коя би следвало да бъде най-добрата практика в случая? Съдебните органи, естествено, особено държат на това да си намалят натовареността е, по искови производства, в резултат от което някои <laughs> могат да предпочитат да потикнат страните към извънсъдебно разрешаване, без оглед на рисковете. Вторият риск е, че ще се стигне до спогодба между страните, без обаче преди това която и да било от страните, да е получила достъп до независима правна консултация. Крайно нереалистично е да очакваме, че който да било гражданин, участващ в такъв альтернативен спор, би получил е, юридическа, да не говорим, независима правна консултация. Много са причините за това. Е, може би просто не желае страната да се консултира, защото смята, че спорът е тривиален. Може съвсем съзнателно да се откаже, за да спести време и, и, и пари. Може наистина страната да се окаже, че е в състояние да оцени съществото на спора, да не се нуждае от юридическа консултация. И всъщност съвременните споро, е, е альтернативни методи по електронен път <coughs> са разработени така, с, с Именно с, с целта да бъдат изключени специалистите юристи от процеса. Нищо от това обаче не засяга крайно сериозния риск някои лица да се спогодят при отрицателни за себе си условия, просто защото не знаят каква би била цената на евентуалния иск. Този риск е най-висок при семейно-правни спорове. Когато знаете мотивите да се постигне спогодба колкото се може по-скоро, по външни е, причини е, е висока. Но, но и в други спорове. Така че, винаги когато някой съветва някого да пристъпи към медиация, той трябва да се погрижи страните да не стигнат до, до спогодба, без да са напълно добре запознати с правата си страните, която и да било от тях, да не използват медиационната процедура, за да се отклони от изпълнение или забави производството и без да се гарантира равнопоставеност между по-силните и по-слабите страни в спора. На третия спор е медиаторите да не са добре квалифицирани. Комисията нещо каза вече по този въпрос. Четвъртият риск е отделните страни по спора да не са запознати достатъчно с наличните альтернативни методи за разрешаване на спорове. Аз казах нещо по този въпрос. Може да говорим за минно поле. За отделния потребител просто да се ориентира как би могъл да уреди един спор, по който да кажем той е ищец с комунално снабдително, да кажем, дружество или някакъв доставчик на обществена услуга – или в някои случаи може да има специализиран омбудсман. Въобще, е, е, е, трудно е човек да се ориентира. На пето място, рискът решението да бъде взето от а, лице, което не може да бъде идентифицирано, примерно по електронен път. Далеч по-честа практика, отколкото някои си представят. А, примерно а, eBay знаете, платформата за търговия в интернет, твърди, е, че урежда повече спорове между страни, отколкото в която и е да било съдебна система. Кой обаче ги урежда тези спорове? На шесто място, недостатъчно прилагане на медиацията и на другите альтернативни способи, поради това, че са доброволни. И това е риското от обратен характер. Както комисията, така и колегата професор е, вече казаха няколко думи по тези въпроси. И най-сетне един особено важен риск, който твърде често се подценява, е, е риск от злоупотреба с властовите позиции на, на, на държавни и големи търговски субекти, е, които спорят с обикновени физически лица. Рискът от такава злоупотреба е огромен, много трудно се подава на оценка и понякога, знаете, по-важно е такива едни спорове да бъдат уредени, отколкото да бъде оценена опасността от злоупотреба. Е, в рамките на нашия проект ние ще посветим особено внимание на, на подобен, на такъв един риск. И в край ще се надявам да обобщим някои ценни препоръки за подобряване на практиката в Европа. Благодаря! Благодаря ви, съдия Форс. Доктор Филикс Стефик, преподавател от Кембридж, който ще ни занимае с прилагането на альтернатив, на, на директивата за альтернативно разрешаване на спорове и на регламента за разрешаване на спорове по електронен път. Ще обърна внимание на празнотите в уредбата. Благодаря. Благодаря за това, че ме поканихте да говоря за взаимоотношението между медиацията и другите форми на альтернативно решаване на спорове. Искам да коментирам три неща. Първо искам да коментирам а, а, за и против на, на трите инструменти, директивата, трите директив, двете директиви и регламента. Искам да предложа прин, принципен подход за уреждането на спорове, като се въвеждат методи за подобряване на альтернативното решаване на спорове в Европейския съюз. И трето място, какво представлява пътя напред? Тук бих предложил три пътя за действие. Първо, по напредъка и недостатъците, част едно, конкретни форми на альтернативно решаване на спорове. В директивата се подобрява ADR, обаче само една форма на това решаване на спорове се урежда от европейското право, а именно медиацията. Директивата също така регламента решават проблема непряко. Няма конкретен инструмент в европейското законодателство за помиряване, за съвещания за уреждане на спорове, мини, а, мини дела, арбитриране и много други форми на альтернативно решаване, които се развиват а, на практика. От това заключавам, че в Европейския съюз а, гражданите нямат голям избор на альтернативни решения с достатъчно висок стандарт. Във връзка с отношението на взаимоотношенията на различните форми на ADR, значи занимавате само с взаимоотношенията между съдилищата, и е, альтернативното решаване на спорове. Държавите членки са разработили са разработили принципи за поверителността на информацията, разменена по време на медиацията. Също така, качеството и яснотата е, вярно, е важно, ако има, да кажем, померение, след това предложение – за съдебно решение в повечето държави членки е, отговора е отрицателен. И в повечето държави членки се преминава от един механизъм към друг, е, което изкривява избора в първата инстанция, защото по-нататъчното преминаване от една в друга форма е затруднено. Втората фаза във връзка с принципите на регламентирането. Искам да кажа, че в момента няма принципен подход за уреждането на спорове в Европейския съюз. Един принцип предполага последователен подход отношението на характеристиките вътре в отделните форми, между различните форми на решаване на проблеми и всякакви трансгранични ситуации. Искам да предложа един прост тест. Искам да ви задам въпроса дали има принципен подход по отношение на разходите за всички форми на альтернативно решаване на спорове във вашата държава. Тоест, знаете ли, дали избирането на, фон, на, на, на фондовете, на, на формите, като избирате медиация или помирение, коя страна какви разходи ще понесе и дали тази рамка, която съществува, е разумна. Искам да кажа, че в момента не съществува такъв принципен подход и когато това е така, страните избират медиация. Информацията в доклада на Европейския съюз включва избора на вида альтернативно решаване и това не се дължи на недостатъците на закона, а по-скоро на един некохерентен закон – Значи какво може да, как изглежда подобен принципен подход? Отправната точка е функционален подход или функционална рамка, референтна рамка. Тук не се занимаваме само с правни и технически въпроси, а по-скоро с ефекта на решаването на спора в реалния живот. Следваш следните характеристики могат да бъдат разграничени. Контрол върху започването на процедурата, контрол върху процедурата, тогава когато страните определят процедурата, контрол на съдържанието и контрол на резултата, контрол на резултат и ефекта, дали резултата е правно обвързващ също така контрол върху информацията, за това дали процедурата, информацията, получена по време на процедурата, е от частно естество. Принципният подход е избора на политиката. Също и тук трябва да се отчете хартата на фундаменталните права на човека на Европейския съюз. Европейския съюз поставя отделния човек в центъра на своите решения. Ако това е така, гражданите имат достъп до различни форми на решение на спорове. И на трето място, във връзка с принципа на регламентирането, има и принципи, които а, би трябвало да включат всички форми на решаване на спорови. Имах удоволствие заедно с 16 международни колеги да разработя такъв, такъв наръчник. Искам да ви дам принци, еди, пример на един такъв принцип за качеството. Там пише, че колкото по-неутрален е изборът, резултата на механизма а, е толкова повече ограничен. Този пример е, отразява регламентирането на квалификациите на медиаторите, помирителите, арбитрите, съдиите и други. Проблемът е, е, е далеч от решен. Трябва да се реши въпроса с автономията на страните. За да може да се постигне тази цел, принципа се отнася за функ функционалните характеристики на механизмите на решаване на спорове и характеристиките, които описват различните видове контрол и влиянието на страните при избор на посредник. Как се изразява това в конкретни стъпки? Първо искам да кажа, че по-нататъчни инструменти са необходими а, това ще реши небалансирания подход, който наблюдаваме сега за конкретните, специфичните форми на ADR. А, тези форми могат да бъдат сходни с тези в директивата за медиацията, механизмите, които се намират в директивата ADR и също така експерти, кооптирани за уреждане на бизнес спорове. Също така трябва да се раз, да се определят различни кодове. Също така инструменти ще бъде, доб... ще бъде добре да се развият а, с оглед решаването на проблеми. Два възможни подхода се виждат на хоризонта. Първо един хоризонтален а, вариант а, или също така възможности за интегрирането им в конкретни инструменти. И накрая, но не на последно място, искам да а, предложа един рамков инструмент, който ще реши проблема с липсата на принципен подход в Европейския съюз и може да включи принцип, свързани с кохерентност, форми на решение, различни форми в трансграничен контекст, такава рамка би могла да се изгради на базата на рамката на функционалните референции, които току-що въведох. И аз мисля, че това ще бъде една забележителна инициатива, но мисля, че също така ще даде и едно забележително подобрение. Благодаря ви за вниманието. Благодаря за изказването, доктор Стефек. И сега искам да дам думата за обсъждания на темите, които бяха засегнати в момента. Искам да поканя а, колегите да вземат участие. Господин Депинто каза, че иска да вземе думата. Благодаря. Не толкова искам да задам въпрос Искам по-скоро да коментирам процеса на медиация и на политиката на медиация, която се следва в редица държави в Европейския съюз. Ще започна с, с въпроса защо медиация, какво представлява медиация. Медиацията а, какво допринася и какво дава, което традиционното правосъдие не дава. Отговорът е, че тя е по-бърза, по-неформална, по-близо до гражданите и по-ефтина. Аз мога да отговоря също така и с друг въпрос. Добре, тогава защо не реформираме а, съдебната практика по, да бъде по-ефтина, по-бърза и по-близка до гражданите – вместо да се дублира вместо дублиране, нека да реформираме самото правораздаване и съдилищата. Аз мисля, че тук има една двойна загуба, загуба на пари и загуба на време, защото когато са ангажирани хора в даден спор, те търсят някакъв, някакъв суверенен орган, който да реши а, да реши техния спор и се обръщат към държавата, която чрез ответния орган, съда, решават спора. Те отиват в съда, защото са изчерпали процесите на а, посредничество от един или друг вид. И аз мисля, че предимствата на медиацията са всъщност по-скоро привидност на предимства, те са по-скоро недостатъци, защото в медиацията представителя е далече от страните. Страните се явяват пред съдия, е, и много хора казаха това тук и много хора не разбират каква е стоиността на техните права. И, и правовия ред не е цар Соломон, който решава въпроса с, с свръхестествената си интелигентност. Съдът, едно съдебно дело е нещо като е един формален процес, тъй като фор, неговата формалност дава на гражданите дава гаранция срещу произвол. В 19 век формалността е враг на а, произволните решения. И за мен е много трудно да повярвам, че една държава ще даде възможност да се дадат да, альтернативни методи. В Европейския съюз днес виждаме, че Европейския съюз а, всъщност абдикира и в собствените си съдилища и дава правомощия на а, органи за альтернативно решаване на спорове, които и позволява също така да се решават, да се уреждат спорове чрез медиатори, на които се заплаща от страните. Правосъдието трябва да бъде а, е, на равнище държавата, защото а, е, а, е, правосъдието трябва да бъде публично и трябва да бъде държавно финансирано. това е измерение на държавата. И това е единствения начин да се гарантира социалния мир, която е единствената цел на а, правосъдието. Тогава, когато страни се явят пред съда, по-силно економическата, страната, която е по-силна економически, има по-голяма мощ от другата страна, толкова повече това се проявява в медиацията. В съда има много повече реално равенство. Именно затова не знам защо държавата насърчава альтернативи на своите собствени средства за прилагане на правосъдие. И нека да използвам един образ, в който използвам в собствената си страна. Ако един гражданин по време на Френската революция би дошъл в Брюксел, те ще се изненадат от промените, които са се случили в дрехите на хората, колите, интернета сега и всичко за тях ще бъде е, приз, приз, признак на някакъв демоничен свят, който той не би могъл да е, предвиди, но ако седне в е, съда, той веднага ще може да признае и да разпознае правилата. Съда отвътре не се е променил. сам, костюмите са еднакви, речите са еднакви, следователно е необходимо да се реформира правосъдието, а не да се създават фалшиви альтернативи. С много голямото ми уважение на, към хората, които е, са на обратното становище, аз мисля, че задължението на държавата е да извършва по-дълбоки реформи на правосъдието от гледна точка на процеса и специфичността на а, това при, да се приспособява правосъдието към сегашната ни културна и а, друга реалност. Благодаря, уважаеми колега. Сега искам да дам думата на господина е, Вайдеманс, председателя на съвета на нотариатите, за една много кратка презентация за техния проект – за медиация. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да поздравя комисията, Европейската комисия за доклади и за прилагането на директивата на някои аспекти на е, медитацията, линиите са ясни. Ние отбелязахме, че Европейската комисия не възнамерява да се ревизира директивата, а по-скоро иска да финансира проектите в програмата си правосъдие. 40 хиляди нота, нотариуси е, чуха този апел и се ангажират за развитието на медиацията в Европа. В много европейски държави нотариусите могат да се ангажират като медиатори, да работят а, като една помощна структура в правосъдието. Те играят много важна роля в медиацията на много държави членки. Тази сфера на компетентност е в, сферата, в много сфери, семейно право, семе, наследствено право, а, фирмено право, те са довереници на семейства и на други и техния опит в професионалната сфера и в правото са много ценни. Съвета на нотариусите в Европейския съюз прие ангажимент да развие темата. Именно за това ние смятаме, че трябва да се създаде обща рамка за практика практикуването на нотариалните дейност в Европа и също така една европейска мрежа на европейски нотариуси, която да си сътрудничи на европейско равнище. Това е необходимо предвид експоненциалното нарастване на а, досиета, които се разглеждат. Също така има специфични дела, които им се дават а, да работа. И в, от тази гледна точка а, ние трябва да се замислим за трансгранични нотариуси, за терминологията и се използвам възможността, че ние ще работим а, и сме работили повече от 10 години в сферата на медиацията. Ще продължим тази работа на национално равнище, на европейско равнище, за да може да се създаде една нотариална култура на медиация. Сега продължаваме втората част от а, този семинар. Ще се строчим върху два практически въпроса, а именно възможността за признаване на споразуменията от медиация в целия Европейски съюз и предизвикателствата за предлагане на схеми за онлайн медиация. Сега предлагам да продължим с Хосе Луис Иглесиас, който е почетен професор по частно международно право в университета в Валенсия. Професора, имате думата за 10 минути. С позволението на председателя десете минути, които ми се полагат, ще ми позволят да ви дам а, само кратко резюме на въпроса за частното международно право при трансграничната медиация и ще приключа с предложения за мерки, които биха могли да се включат в европейските правила с оглед насърчаване използването на медиация. Директивата 2852 относно медиацията задава единствено минималната правна уредба, така че в Европейския съюз няма международно частно право и правила от това право, което съвсем не улеснява задачата на гражданите, нито пък хомогенното удовлетворяване на целите на директивата. Що се отнася до споразуменията при договорното право чрез медиация, в Формалностите се регламентират от регламент от 2003 година Рим 1, но същината се регламентира от правилата за решаване на спорове, е, чието, чиято същина също е спорна. или пък което се споменава в други регламенти, като 650-2012, ако става въпрос за наследници и завещания, или може да е от 4 от 2009 година, ако говорим за храни, казва оратор. В други сфери правилата на националното частно право се съдържат в материалното право, уреждащо подобни спогодби с медиацията. Признаването на тези споразумения в рамките на Европейския съюз, регламент 1215 е, от 2012 година Брюксел, е едно, което съдържа а, е, разпоредби за признаване. А, те се прилагат спрямо споразуменията за, от медиация и а, те са публичен документ, както и съдебното решение или пък при съдебното уреждане което проистича от държавата членка по разглежданите въпроси. Това не въжи за частните документи. Някои мерки биха могли да бъдат възприяти. Има редица възможни реформи, които биха могли да се осъществят. Първата опция което ми се струва, че предлага и комисията, е да се разгледа настоящата система като достатъчно добре работеща, т.е. не е необходимо да се провеждат реформи поне в краткосрочен план. Друг вариант е да се внедрят индивидуални мерки, както следва под, из, изменение на статуквото, защото резултатите, които виждаме, показват, че не си изпълняваме целите. Мерки за подобряване може да включват реформа на съществуващата директива или разработване на чисто нов законодателен инструмент от какъвто и да било вид, било то директива или регламент. И в двата случая трябва да се уреждат конкретни правила от международното частно право, за да се определи приложимото право спрямо трансграничните медиации при движение в Европейския съюз. Ако изготвянето на нов акт за медиацията или на правила за уреждане на а, спорове през граници са твърде сложни, мерките биха могли да се ограничат до, например, de minimis, реформа de minimis, включително в регламентите на Европейския съюз за признаване и налагане. Нещо, което конкретно посочва приложимото законодателство или може да се включи нова глава за признаването и принудителното прилагане за споразуменията от медиация и това а, би се отнасяло до публичните документи и съдебните уреждания. Може също така да се създаде а, сертификат за медиация в Европейския съюз. Може да се изследва възможността за създаване на такъв медиационен сертификат за Европейския съюз, което би било синхрон с редица съществуващи съществуващи инструменти на Европейския съюз, като например регламент 805 от 2004, Европейската а, заповед за неоспорени искове или от 2012 година 650 за наследниците и завещанията, т.е. европейския сертификат за наследството. Трябва да видим дали този сертификат ще бъде задължителен или по избор и дали частните споразумения биха били обхванати от такъв сертификат. Добавената стоеност на такъв сертификат от медиация е, че ще се създаде общ модел за налагане, за принудително прилагане на постигнатите при медиация с погодби, като обхвата, приложното поле ще бъде по-широк, отколкото на настоящите правни инструменти в Европейския съюз. Евентуално противопоставяне от страна на държавите членки за включване на частните споразумения може да бъде преодоляна такава опозиция чрез създаване на незадължителна система, както е при сертификат, европейски сертификат за наследство. Необходимо е да се създаде двойствена система, т.е. ще има обща система, която е предмет на предварително одобряване на медиационното споразумение от публичен орган държавите членки и друга система, която ще е незадължителна, ще се прилага спрямо медиация по частни документи, която ще задава определени обективни условия, които биха могли да се уредят в новото законодателство. Друг възможен вариант би бил да се създаде ограничен сертификат за медиация в Европейския съюз, който ще се отнася единствено, например, за спорове, засягащи малки и средни предприятия. Също така имаме проблема с движението или циркулацията на спогодбите от медиация. Европейския съюз би могъл да реши да измени настоящата система, като е, използва системата OnCitral като вдъхновение, където инструмент се изготвя за прилагането на международни търговски споразумения, проистичащи чрез постигане на помирение между различните интереси. До пролета на 2017 година този инструмент ще бъде завършен. В него се уреждат принципите, че чисто частните спогодби се признават и прилагат при условие, че са изпълнени определени а, обстоятелства, определени условия. А, предложението за Унситрал няма да бъде необичайно нещо в европейската система, правна система на, на държавите членки. Мога да ви посоча закон 2009-2013 в Португалия, където с погодбите от медиация от други държави членки се прилагат пряко в Португалия. и споразумението се прилага спрямо правото на държавата членка по происход. Тази опция, възоснова на инструмента UNCITRAL, със съответния мониторинг, вървящ заедно с инструмента, би било нещо сходно на това, което се случва по принудителното прилагане на споразумения, постигнати отвъд границите на Европейския съюз. И това ще изпрати силен сигнал в полза на медиацията, като бързо, економическо и ефективно решение на уреждането на спорове в Европейския съюз. Благодаря ви много за вниманието. Благодаря ви, професоре, за а, много интересната интервенция. И на последно място, не е по важност, доктор Джин Хо Вердонщ, старши менеджер за онлайн правни услуги в Нидерландия Das Legal Services. Той ще ни разкаже за някои неодавнашни опити за прилагане на онлайн платформа за уреждане на спорове при развод. Докторе, имате думата за 10 минути. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на комисията. Благодаря, че ме поканихте в личното ми качество, за да споделя опита си като разработчик и а, изпълнител на онлайн платформа за уреждане на спорове при развод. Преди в Нидерландия, преди две години с подкрепа на а, Министерство на правосъдието на Нидерландия разработихме платформа за разводи, които, който, която помага на хората в Нидерландия да преминат през процедурата на развода. До момента резултатите показват, че хората оценяват процеса по развод с 7,5 оценка от а, скала от 10 точки, когато използват тази платформа. Те прекарват, а, похарчват по-малко от 600 евро на двойка и по-малко от 3 месеца са необходими средно за уреждане на развода. Основно разгледахме медиацията като набор от инструменти, а не като процес. И разработихме онлайн процедура, която интегрира този набор от инструменти. Това са някои базисни отправни точки на екрана. Най-добре е да ви покажа самата платформа, за да а, разберете какво точно имам предвид. В Нидерландия хората могат да влязат в ето този вебсайт, разбира се тук на а, а, холандския, но имаме и различни езикови версии. Имаме 6 стъпки на процеса. Първоначално може да се направи онлайн диагноза, за да се развие по-добре разбирането за правата и задълженията, което ни дава възможност да управляваме техните очаквания. Те отговарят на а, поредица от въпроси и в крайна сметка стига до правна информация, която е пригодена специално за а, тяхното положение. А, един ден, като решим да а, се развеждаме и го направим през тази платформа, а, може да се а, идентифицира лицето чрез а, номера там на личната си карта или друг документ самоличност. личност след това споделят факти, свързани с положението си, децата, различни други проблеми, които са категоризирани в пет глави в горната част на страницата. Също така ги а, питаме въпроси за пари, за интереси, за да разберем по-добре нуждите на положението, в което се намират и интересите, които трябва да защитаваме по-конкретно във връзка с децата им. В тази първоначална стъпка ги молим да споделят някои първоначални идеи за очакваните резултати, т.е. какво се опитват да постигнат като част от плана си за раздяла. И тази анкета съдържа тези различни типове въпроси. Когато инициатора приключи първоначалния въпросник, ответника ще получи известие, че сега е негов ред също да попълни първоначалната анкета. Когато и двете страни попълнят първоначалната анкета, те а, се улесняват от технологията да проведат онлайн диалог. В много случаи ние им помагаме да комуникират ефективно помежду си. Имаме а, инструменти за диалог, интегрирани в долната част на страницата. Тази част от инструмента, която им предоставяме, е текстови редактор, е, в който и двамата могат да работят едновременно. Нещо като Google Docs. Надявам се някои от вас да са запознати с Google документи. Както споменах, по време на първоначалната анкета ги питаме за някои идеи, които имат и разработваме алгоритъм, който помага на системата въз основа на първоначалните идеи на двете страни да развие текстове, а, като а, тухлички, които се предварително се зареждат в текста, за да може а, в крайна сметка текста на споразумението да е солиден. Имаме много подкрепещи инструменти за из, изчисляване на издръжката за дете, например. Даваме им ясна структура а, за всички споразумения, които те достигат. До момента а, трябва да кажем, че на този етап това е един инструмент за договаряне. Но, както знаем, много хора имат нужда от допълнителна подкрепа, за да постигнат споразумение. Затова в тази платформа сме интегрирали медиация при поискване. Има бутонче медиация и ако хората смятат, че са зациклили в комуникацията си или имат нужда от външна подкрепа, за да бъде защитен техния интерес или да проведат по-ефективно преговорите, могат да кликнат върху това бутонче. Когато го направят, ние им представяме три сертифицирани е, и обучени медиатори, които се занимават с онлайн уреждане. Те са в нашата група от медиатори и страните могат да посочат предпочитанията си. Винаги има една е, е, опция, която се повтаря между двете страни съвпада. Т.е. това е избрания медиатор. Той се присъединява към тях платформата и се провежда онлайн медиация под формата на чатове с страните, може да предприеме формата на видеоконферентна връзка с страните. От практиката знаем, че много от медиаторите предпочитат да а, седат на кръгла а, маса и да правят медиация, но така или иначе те имат лаптоп пред себе си. С тази система ще могат да проследяват всички договорки, които са постигнати. Те са в системата, така че системата остава централизиран процес, където всички а, данни обменена комуникация и договорености са, се съхраняват и са достъпни за всички тях. Това, което сме направили е да включим и съдебно разпореждане при поискване. Когато хората след медиация все още не са постигнали споразумение, могат да изберат някой да им помогне все пак да стигнат до крайно решение. Работи по същия начин. Този, който ще разпореди, в крайна сметка се присъединява към платформата, провеждат се онлайн изслушвания със същите инструменти, които споменах. Има и офлайн изслушвания, които се провеждат по същия начин. По този начин се гарантира, че хората, когато изберат тази платформа, могат да стигнат до пълноценен план за раздяла. Както знаем, необходимо е да се внедрят допълнителни защити, както спомена и предходния оратор. Също имаме и неутрален а, експерт а, по семейно право, който ще прегледа всички постигнати договорености, ще оцени тяхната легитимност, ще прецени дали има информирано съгласие от двете страни и ще се защити интересите на по-слабата страна за да има гаранция, че тези хора не се предават без бой и не получават онова, което им се полага. По този начин сме помогнали до момента в Холандия на 5% от разводите, които са се осъществявали през последните 18 месеца, което означава около 3, 3500 души, които са се развели посредством тази платформа. Тък му споменах, че хората незабавно след процеса оценяват а, развода и оценката, която се дава е 7,5, което според мен е доста висока оценка. Наскоро проведохме последващо изследване. 6 месеца след развода хората получиха подобна анкета и все пак продължават да дават, да дават високата оценка от 7,5. След развода нещата могат да се променят. Хората може да установят, че договореностите не работят. Затова сме вградили и модул за последващи грижи. Тоест, след развода на периодична основа, да кажем 3 месече, 6 месече или на годишна основа, хората имат възможност да преоценят постигнатите договорености или ако са възникнали нови спорове, например за а, издръжка на дете или на а, бившия съпруг или съпруга, или пък права за посещение. Пак същия екип от професионалисти оценява ситуацията и а, този екип е на разположение онлайн. Този тип платформи, този тип новаторски въведения, а, те а, разчупват а, концепциите ни за альтернативно решаване на спорове и медиация, както и на съдебно производство. До момента сме установили, че а, възникват редица предизвикателства от практиката. Виждаме, че традиционното уреждане традиционните правила, които регламентират професионалистите, не пасват в подобен род новаторски процедури. Един пример в Нидерландия. Наредбите, които уреждат правата на юристите и медиаторите, изискват да има контакт лице в лице и да видят паспорта или документ за, иденти... за самолично всеки път, когато се срещат с страните. Също така ние сме вградили механизъм за онлайн удостоверяване, който е незаконен по, по смисъл на тези правила. ползва се при, например, данъчни а, диспути или при комуникация с правителството. Така че искам да подчертая, че е необходимо да разгледаме как бихме могли да модернизираме а, тези съществуващи правила, така че да а, съответстват на нововведенията в техниката и надявам се това да постигне някаква свобода в контролирана среда при все това, така че а, а, да се посрещнат нуждите на гражданите. Благодаря ви. Благодаря господин Фердонсов за тази особено практически насочена презентация. Сега давам думата за втори кръг въпроси и отговори с нашите почитаеми оратори. Приканвам членове на парламента, а и не членове да поставят въпроси, ако желаят. Но в рамките на 10 минути трябва да се впишем с всички въпроси. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на ораторите от името на комисията за тези много интересни а, размисли. По отношение на а, много интересната презентация, изнесена от професор Иглесиас, искам да спомена, че комисията в съответствие с институционалната си роля – и в тясно сътрудничество с държавите членки представлява Европейския съюз в УНСИТРАЛ, инструмент, който се занимава с прилагането на международни споразумения за уреждане. И в този контекст искам да спомена, че в зависимост от а, окончателната форма на инструмента Унситрал и очевидно от съдържанието на този инструмент ще зависи дали Европейския съюз ще се присъедини към такъв инструмент. Една от опциите, един от вариантите, които съществуват, е, че този инструмент ще се прилага не само за прилагането на споразумения за уреждане на спорове извън Европейския съюз, но и при прилагането на постигнати договорености за уреждане на спорове в рамките вътре в Европейския съюз. Благодаря. Професор Иглесиас, искате ли да отговорите на този въпрос? Благодаря много на комисията. Проектът все още се обсъжда. Има много широко определение за преговорите. което определение включва и медиацията, поне доколкото ние разбираме. Както казах в кратката си изнесена скорострелна презентация, ако Европейския съюз приеме подобно споразумение и го превърне в свое, тъй като има изключителна е външна компетентност, правомощия. Медиацията ще се прилага и по въпроси в рамките на Европейския съюз, които са идентични или ще се прилага както въжи и по споразуменията с трети държави, което според мен е добро нещо, ако проработи. Надявам се преговорите да постигнат успешен изход. И се надявам комисията да успее да приеме това споразумение от името на Европейския съюз. Благодаря, професоре. Господин Любретон посочи, че е би желал да зададе въпрос. Господин Любретон. Euh, Благодаря, господин председател. Аз също дължа благодарност на нашите докладчици и изложените становища бяха много интересни. Аз имам два съвсем конкретни въпроса. Първият е във връзка с предложението да бъде въведено европейско удостоверение или сертификат за медиация, което някъде ме озадачава. Ако аз, разбира се, съм съгласен с необходимостта медиаторите да бъдат обучавани, но във всеки случай това би следвало да бъде оставено на държавата и, и тя съответно да бъде призовавана да, да организира обучението в духа на принципа на субсидиарността. И вторият ми въпрос е във връзка с развода по електронен път в Холандия. Е, тук чухме, че нещата вървят прекрасно. Онова, което ме озадачава обаче е, че да, разводът е, всъщност е, е, става доста просто, но когато стане въпрос за дълбата на имуществото, а да не говорим за особено деликатния проблем за родителските права, какво? Предполагам, че по отношение на тези проблеми, които са все пак малко обособени в сравнение с развода като такъв, е, не се подават на проста медиация. Е, било то присъствено или по, по електронен път. Е, предполагам, че рано или късно се стига до съд. Ето това питам. Благодаря. Искат ли ораторите да коментират по тези въпроси? Професор Иглесиас. По първия въпрос. Европейския сертификат за медиация. Може би не съм разбрал, а, може би не съм се изразил правилно или вие не сте ме разбрали правилно. Това, което искам да кажа, че сертификата за медиация не е свързан с медиатора. Европейския сертификат за медиация ще бъде сертификат, който се дава, щом страните се договорят и съответната договореност влезе в сила, като тази договореност се признава от друга държава членка. Това означава, както се прави и с сертификата за наследството, този сертификат за медиацията по същия начин ще играе същата роля – Неговата функция ще бъде да се избегне а, отежнената процедура, колкото и да е а, оптимизирана, тя си остава тежка при частните документи или съдебните разпореждания или при обжалване. Така че договореността след медиация ще се включи в тази верига като съответно ще въжи онова, което се произнесла държавата членка по происход. Този сертификат за медиация може да се използва за частни дела и договорености по тях след медиация и това ще е сходно с работата, която а, тече в момента в Унисел. Благодаря ви за въпроса аз осъзнах, че не е достатъчно ясно зададен, защото хората, които използват а, тази онлайн платформа, постигат крайно споразумение за дълба. Например, дома, авуарите, задълженията, всички договорености, които са свързани с децата. Това включва настойничество, вземане на съвместни решения – а също и плащане на издръжка за дете, издръжка за бившия съпруг или съпруга. С такава онлайн платформа лесно можем да интегрираме достъпността на финансови експертни познания. Когато хората трябва да направят оценка на дума, е, могат е, да наемат съответно финансов консултант, който е независим от двете страни, може да направи обективна финансова оценка на къщата. По този начин се постига информирано съгласие на двете страни. Съвсем простичко казано, ние даваме достъп до експерти с кликване на един бутон. Разбира се, това е прекалено простенческо, но това, което искам да кажа е, че сме интегрирали всички видове подкрепа и помощ която е необходима при един развод. Тази подкрепа е част от онлайн платформата. В този смисъл смятам, че реалните предизвикателства, както каза и доктор Сафек, преминаването е от един процес в друг процес. Така че в крайна сметка хората да трябва да изпратят споразумението на съд, така че съдята да го одобри. Това към момента се прави чрез изпечатване на хартиен носител – Обикновено казах, че 3 месеца отнема онлайн процедурата. Трите месеца, 4 седмици от тях е да изчакаш одобрението от съда, което според мен подлежи на допълнителна оптимизация. Ако успеем прехода от един процес към друг, да го направим по-гладък и по-бърз. Професор Ди Паоло, една минута, моля. Благодаря. Искам да се обърна и към двамата членове на парламента, защото бе зададен въпроса какво представлява медиацията. И възникна въпроса защо е необходимо а, да караме гражданите да плащат за медиация, вместо да реформираме съдебната система. Това, което аз разбрах от вас е, че защо да имаме медиация, знаем кои са случаите, които отиват на, съда, на съд. Мисля, че това е квинтесенциален въпрос. Медиацията не е и или. Нямаме съд срещу медиация. И знаем, че някои процеси трябва, в крайна сметка, да преминат в друг вид процес. Кът, тук плантата е на хората да се даде различна опция. Вие, например, споменахте проблема с времето и разходите. Това е един проблем. Нямаме а, начин да направим съдилищата толкова бързи, колкото медиацията. Медиацията е по-бърза, това не опира само до количествените елементи, т.е. в какъв времеви порядък може да се реши проблем. Въпрос е и какъв тип споразумение се постига най-накрая. Ако помислим за заключението на съвета на Европа, може би имаме 25-26 милиона граждански спора в 2016 година. Вземете предвид тази цифра. Да кажем, двама души спорят. Имаме 15 милиона души, които влизат в съда. Тук искам да задам като професор въпроси на аудиторията. Там половината ще бъдат загубилата страна. Загубилата страна плаща разноските. Има ли някакъв начин да, удовле... да ги уведомим предварително, че има и други начини за постигане на сделка? тук лорд Вос малко ме плаши, защото разбирам, че в Обединеното кралство 3% от делата, които се завеждат в съда, стигат до крайната фаза на съдопроизводство, което означава, че 97% от делата се уреждат на по-ранен етап. Т.е. може ли да се уреди този процент, като се даде по-голяма осведоменост, скъсяване на време и така нататък? Т.е медиацията е двустранен процес с два, две ползи. Медиацията е нещо различно, но съществува съвместно с съдилищата. Тоест ние, така да се каже, обогатяваме менюто от варианти за гражданите. И накрая имаме пак дебата задължителна спрямо доброволна медиация. Ама, пак не говорим за само задължителна или само доброволна. Тоест, необходими са известни стъпки, за да а, повишим вероятността за влизане в този процес. Ако продължим с такова мислене и или едното изключва другото, това не е в полза на нито един от нас. Благодаря, професоре, е, доктор Стефик. 30 секунди имате, защото ни изтича времето. Аз ще бъда съвсем кратък. Е, страхотна дискусия проведохме току-що. Медиацията и съдилищата не са свързани само с време и пари. Те са свързани с интереса на гражданите. Ако вземете хартата на основните права и то я вземете на сериозно, тя а, защитава правата на европейските граждани. Възниква въпроса, кой знае по-добре какво е доброто решение за граждана? Самия гражданин ли си знае интереса или държавата му знае интереса по-добре чрез законите и съдилищата? Аз предлагам, че а, хората знаят по-добре какъв им е интереса, отколкото някой чуж човек. Ако им се даде възможност да се опрат на общ интерес, защо да не го направят? Разбира се, съдебната процедура е необходима, но последна опция. Ако той е френски революционер, гражданин, участник във Френската революция, дойде днес в Брюксел, той много ще бъде доволен от медиацията, ще бъде направо във възторг. Защо? Защото Френската революция, доколкото аз съм е разбрал, е демокрация. Това дава се власт в ръцете на народа. Ако Решаването на спорове съде в ръцете на хората. Медиацията е един от начините за осъществяването, така че гражданина ще бъде доста доволен дори в днешни времена. Благодаря, доктор Стефа. Е, господин Мариня Пинто за още 30 секунди. Благодаря, господин председател и колеги. Проблемът е, че медиацията не може да бъде альтернатива на съдилищата. Съдилищата би трябвало да създадат процес на помиряване – Това е альтернатива на съдилищата и дублиране. И то лошо дублиране на това, което правят съдилищата. Да ви задам един въпрос за платформата за разводите. Като след това постигната договореност се одобрява и от съдия, т.е. той е, потвърждава договореността. Преди съдията да го направи обаче, проверява ли дали страните разбират какво е написано в тази договорка? Проверява ли дали едната страна е облагодетелствана в по-голяма степен от другата? Това е част от работата на съда. Когато хората не знаят как да се защитават правата, защото правният жаргон не е като обикновения език на улицата, така че когато съдята си сложи печата върху договорност, може би върви против право, правосъдието, тъй като едната страна, която е по-слаба културно-економически от другата, не може просто да се отървеме и така от съдилищата, вместо да харчим пари за правораздаване от хора, които нямат необходимото, необходимия ценз или не разбират всички правила крайна сметка се получава противоречие с раздаването на правосъдие. Благодаря и много. Господин Вос, лорд Вос, за 20 секунди. 20 секунди, няма проблем. Два аргумента в отговор на депутата от Португалия. Съдилищата трябва да са по-бързи, по-ефтини и по-достъпни. Това е цел на всяка държава в Европейския съюз. Това го правим. Ето тук колегата от а, Холандия, натискаш бутонче и казва Judicate. Значи в съда се озоваваш незабавно. Второто е, че медиацията е различна от съдебно произнасяне, защото медиацията създава решение приемливо и за двете страни. Те са по-щастливи и доволни, както каза и Филикс защото са приели това решение. А ако е постановено решението, едната страна винаги е недоволна, а пък ние искаме клиентите да са доволни. Благодаря ви. И аз ви благодаря, милорд. Сега ми позволете да в качеството си на докладчик по прилагането на директивата за медиацията, да се опитам да извлека някои изводи. Прилагането на <laughs> директивата имаше много важно въздействие. Вместо е, е, в допълнение към използването на медиацията в трансгранични спорове. установява се, че медиацията се прилага все повече и повече и в някакъв вътрешен домашен аспект, след като държавите членки транспонираха директивата на <coughs> вътрешни домашни дела а, трябва да разгледаме предимствата на медиацията. От друга страна, трудностите, свързани с прилагането на националните системи на медиация, са свързани с противоречивите традиции в много държави членки, недостатъчната осведоменост за медиацията. Мерките, които са използвани – не разширяват използването на медиацията, колкото а, се надявахме. А, макар, че медиацията постига много добри резултати, много рядко се използва сред юристи. Получаването на а, баланс, трябва да се каже, че директивата насърчава повече хора да използват медиацията, да се установяват балансирани отношения между медиацията и съдебните заседания. Повече от 8 години след приемането на директивата се оказва, че основните и цели далече не са постигнати. Медиация се използва едва в 1% от а, случаите при делата на а, държавите членки в Европейския съюз. Модела в Европейския съюз, в Италия, а, се 85% от делата се пращат на първоначална медиация, което се отчита като най-добра практика. Законодателя на Европейския съюз трябва да разгледа възможността да се преразгледа член 5 на директивата, за да може страните да участват поне в една първоначална медиация, която да бъде бърза и не скъпа. Това трябва да се подчертае. Балансираното отношение между медиацията и съдебните заседания ще спести милиарди евро и много време в съдилищата. Това има и финансово измерение, защото в Европейския съюз участващите в съдебно дело страни плащат 24% от съдебните разходи. Както беше показано от Лорда, се създаде една възможност между Европейската мрежа в съдебната система. <coughs> Проекта разглежда проблемите, възникнали от а, множеството възможности за альтернативно решаване на спорове, за да може да се създаде един позиционен доклад, който да отрази различните позиции в Европейския съюз. Альтернативното решаване на спорове съдържа задълбочен анализ а, директивата ADR и регламента постигнаха значими подобрения, но и същевременно значителни недостатъци. Не е ясно все още каква ще бъде бъдещата съдба. Директивата за медиацията е единствения правен инструмент, който се занимава с специфичните аспекти на решаване, извънсъдебно решаване на спорове. другите директиви не разграничават альтернативните форми на решаване на спорове. Тези инструменти, жалони, се занимават с отношението между ADR, съдебните, производства и се занимават с специфичните форми за альтернативното решаване на спорове. Това е най- уместната форма за решаването на споровете на гражданите. Закона и практиката са непоследователни и а, фрагментарни поради което гражданите не могат да изберат най-добрата възможност за альтернативно решаване на спорове, която отговаря най-добре на техните потребности. А, необходими са различни видове инструменти за решаване на различни форми. Най-важното е, че трябва да се създаде един рамков инструмент за уреждане на а, решаването на спорове между медиацията и частното международно право и проблемите свързани с трансграничната медиация. Професор Инглесиес показа, че трансграничната медиация се увеличи през последните години в Европа в резултат на консолидирането на процеса на европейската интеграция. Това се дължи също така на наличието на законодателство за медиацията в държавите членки, но също така частни споразумения в трансграничен аспект са проблем, който не е достатъчно добре развит. Както отбеляза професор Инглесиес, за да може медиацията да бъде напълно одобрена от гражданите в региона, особено по отношение на трансгранични а, спорове. Във всяка държава членка трябва да се приемат мерки, които да се прилагат в целия свят, в целия Европейски съюз. Трябва да се прилагат не само общи правила за трансгранична медиация, но и да се постигне уреждане на трансгранични спорове в целия Европейски съюз. По време на правните и практическите аспекти на онлайн медиацията и особено онлайн медиацията и решаването на спорове онлайн, платформите, като платформата за разводите, в Нидерландия, която беше показана съвсем ясно, съществуват в онлайн средата, но сегашната съдебна система със своите разпоредби, роли и структури не е предназначена за оптимизирана онлайн медиация. А, понякога тя не може да постигне по тези причини пълния си потенциал. Трябва да се облегчи по-нататъчното развитие на медиация онлайн и офлайн. Важен аспект би могъл да се създаде регулаторна рамка, която дава възможност и стимулира е, експериментални инициативи, така че онлайн медиацията и иновациите е, да могат да се изпробват на практика в контролирана среда, за да може техния, тяхното въздействие да се контролира. Това прави възможност съдилищата да да постановяват решения, като по този начин се създават приложения съдебни приложения. Това може да се разгледа на макроравнище, на микроравнище, ден за ден и може да допринесе за независима, прозрачна, гъвкава и много а, гъвкава система. Гъвкавостта е много важна в медиациите, за да може да се решат все по- сложните економически и комуникационни изисквания, които създаде глобализацията. Благодаря ви. Нека да се надяваме, че ще имаме плодотворна дискусия за прилагането на директивата за медиации.